Um, Уважаеми колеги, ще започнем работа. Моля, замете местата си. One... Uh, Имам само едно съобщение на председателя. По точка 7 имаше в последния момент искане от румънската телевизия да заснеме нашето заседание. Проверих, нашето заседание е открито, така или иначе то се предава по интернет, така че не виждам някакво притеснение да допуснем телевизията, но все пак от уважение към вас ви уведомявам, че ни заснемат към момента. И така, колеги, стигаме до точка 7 от дневния ред. Имаме отделен един час по тази точка. Ще направим обмен на становище на гледни точки във връзка с ситуацията в Румъния. Това е след искането в пленарна зала на 8 юни и решение на конференцията на председателите от 11 юни. При нас е заместник председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс, за да можем да направим обмен на мнения. От нас е, като комисия председателя Шулц ни помоли да говорим за е, Румънската национална дирекция за борба с корупцията, така наречената DNA. Това беше поискано в началото на пленарната сесия на 8 юни, както вече казах, и по-нататък беше прехвърлена тази информация на конференцията на председателите на комисиите. На 11 юни конференцията на председателите реши, че комисията Либе е добре да обсъди тази тема и затова поканих заместник председателя на Европейската комисия Тимерманс. Много се радвам, че той успя да приеме моята покана. Давам му думата. И е, сега, колеги, от гледна точка на организацията, мога да ви кажа, че след това аз ще дам думата на координаторите и ако имаме още време, на останалите членове, които биха искали да се изкажат. Франс, заповядай, много се радвам, че прие нашата покана. Благодаря много за вашата покана. След като ме повикахте, с радост се отзовах и ще ви разкажа повече за ситуацията в Румъния. Там нещата наистина са сериозни. Бях в Румъния преди 14 дни. Същия ден, в кой, на който премиера Понта беше уведомен от правоохранителните органи, че ще бъде разследван. Защо бях в Румъния? често ме питат за това. Комисията по принцип не трябва да коментира отделни случаи и очевидно ние не сме в позиция да навлизаме в подробности по този случай. Това, което бихме искали да направим обаче, е правосъдната система да може да работи независимо Виждаме, че правосъдната система в Румъния няма притеснения да работи на всички нива на властта. Това е което можем да твърдим със сигурност. Що се отнася до самата система, ние вече написахме в нашия доклад нещо, което отново мога да повторя, че Румъния отчита сериозен напредък в своите усилия да възстанови върховенството на закона и борбата с корупцията. Въпроса, който трябва да зададем е дали нещата там са устойчиви, налага се да се положат още усилия и, както казах, публично на всички политически нива и в парламента го повтаря, ние ще бъдем много внимателни при наблюдаване на разделението на властите в Румъния, каквито и решения да вземе парламента, това не трябва да доведе до ограничаване на правомощите на правосъдната система. А ако има нещо, което трябва да се обсъди с правосъдната система, разбира се, не трябва да се забравя, че имаме отделни власти, които имат своите собствени отговорности. Парламента също носи определена отговорност. След като говорих с всички, Написах писмо на председателя на камерите в парламента по отношение на измененията и дали те ограничават правомощията на независимата съдебна власт. Доколкото разбирам, след моите писма и председателите на горната и долната камера, тези изменения все още се разглеждат, не са предложени за гласуване. Ние следим ситуацията много внимателно, за да сме сигурен, че няма да има атака срещу съдебната система. И в двата ми разговора с медиите, както и на деб... по време на дебата на границата между България и Румъния, забелязах, че има много сериозна подкрепа за този механизъм сред румънското население. Това за мен е окоръжителен знак, не само за мен, а и за комисията, за това, че може да се използва този инструмент за постигане на пълния потенциал. Защото, пак казвам, потен, прогрес има, напредък е отчетен, но все още не сме стигнали там, докато да сме сигурни, че няма връщане назад. И трябва да можем да гарантираме, че Румъния ще се справи по-добре за в бъдеще принципите на публична консултация, уважаване на отделните различни роли. Това обсъждане в медиите на ангажимента на Европейската комисия и европейски институции мисля ще помогне на Румъния да осъществи този така важен преход. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Тимерманс. Както казах, първо бих искал да дам думата на координаторите, които имат желание да се изкажат. Ако искате да започнем с координатора на ЕНП, Моника, заповядай. Благодаря много, господин председател. Благодаря много за информацията, която току-що ни беше предоставена. Първото нещо, което мога да кажа за тази ситуация е, че чух разни неща и а, виждам, че ви направихте такъв коментар. Най-накрая се изпълняват а, и съблюдават закони, които могат да спрат корупцията. По този начин а, ще може да се възпрат нещата за в бъдеще по отношение на корупция и конфликт на интереси. Имаме предвид, разбира се, и това, което се случва в Унгария. Румъния трябва сама да реши какво да прави в този случай и въпроса, който трябва да си зададем е дали имаме проекто закони, които могат да направят такова нещо. Които всъщност ще подпомогнат корупцията. това може да затрудни допълнително ситуацията. След като говорих с колеги, изглежда, че това, че няма да се отнеме имунитета и независимостта на съдебната власт прямо отделни лица и възможността на съдебната власт да върши своята работа ще бъде намалена и ще бъде възпряна. Ако така наистина стоят нещата, то тогава какви възможности има комисията да се намеси? Възможно ли е да спрете тези процеси? От практическа гледна точка. Към момента имате ли някаква информация за законодателство, което ясно нарушава критериите от Копенхаген и което всъщност ще бъде стъпка в обратната посока? бъдещото законодателство, въздействието върху критериите. Това са нещата, които ме интересуват мен от гледна точка на НП. Не искам сензационни заглавия, искам да видя какво наистина се случва при нашето сътрудничество с съответните държави и това са правилата, които аз винаги съм изповядвала, спазвала. В момента търсим постоянна подкрепа за съдебната власт, за да може тя да си свърши работата. И ако е необходимо да има законосъобразно съдебно производство. Искаме да гарантираме, че има независимост на съдебната власт и че нищо не й пречи. Това са ключовите ми въпроси, с които исках да се обърна към вас. Председателя, благодаря. Социалисти и демократи. Бригит, заповядай. Благодаря много, господин председател. Нека първо повторя онова, което вече беше казано от колегата Моника Холдмайер. Нека кажа, че когато има случай на корупция или когато се наблюдават други проблеми, които включват политици, това ни притеснява. Първо, нещата трябва да се разрешат на национално ниво. През последните години сме виждали ситуации в Румъния, Унгария, но и в много други от така наречените стари държави членки, при които се отправя критика. Нещата, които в момента ни интересуват са следните. Има ли връзка с въпросите, за които отговаря Европейския съюз? Тоест, ние трябва ли да имаме ответна реакция, трябва ли да реагираме? Въпросът ми е към господин Тимерманс. Може ли да отговорите на този въпрос? Срещу господин Понта са повдигнати различни обвинения, сега последните и през предишните няколко години, ако правилно съм информирана. Става въпрос за случаи, които датират от 2007 година и разследването се провежда за тогава. Това е независимо от отнемането на имунитета. Ако това е което се случва, то ние можем да предположим, че съдебната власт а, върши своята работа. Защо парламента не отне неговия имунитет? Ами това вече е извън нашите правомощия. Това е нещо, което трябва да се реши на национално ниво. Въпросът, който трябва да си зададем и който е интересен от гледна точка на наказателното право е следното. Ако един държавен служител си позволи да участва в корупционни схеми, то тогава нещата да са много сериозни. Наскоро имаше доклад за това, че законите, които се занимават с корупцията на ниво министър и политик, предполагат различни подходи. И тук трябва да сме много внимателни, за да има съпоставяемост и да видим дали нещо не противоречи на законодателството на Европейския съюз. Другия вариант е просто да оставим съответната страна да се занимае сама с този въпрос и се надявам, че днешния дебат ще разясни тази тема. Каквото и да се случи, то днешният дебат показва, че по отношение на върховенството на закона и спазването на определени принципи, трябва да се направят няколко неща в няколко отделни държави и ние трябва да решим по какъв начин ще разграничим адхок случаите от случаите, при които има сериозни структурни проблеми по отношение на, на корупцията. Председателя никой друг не желая да се изкаже от координаторите. Ще помоля колегите, които искат да се изкажат, да вдигнат табелки. Ана Гомеш виждам, че иска да се изкаже. Добре, записвам си имената на желаящите да се изкажат. Един по един. Говоря се без микрофон. Председателя, добре, колеги. Нека да започнем един по един. Okay. Also Mr. Coelho as well? No. Господин Коелио също иска да се включи, така ли? Не. <laughs> the committee for so long, you can also decline to speak. This is an honor that you preserve когато някой е бил член на тази комисия толкова дълго време, може също да заяви изрично отказа си да зададе въпрос. Това е специална чест. Иска ли някой от тази страна на залата да се изкаже? Просто искам да събера имената на всичките. И така. Координаторите на социалистите координатора на социалистите се изказа. Давам сега думата на представител от друга политическа група, госпожа Маковей. Мислих да дам... Добре, Ана. Не познавам подробностите на случващото се в Румъния, така че благодаря на комисията за предоставената информация. Безпокоя се обаче, че има разследвания и в същото време има опит да се промени да се променят процедурите и законите по начин, по който може да се навреди всъщност на тези разследвания. Бившият министър-председател на моята страна в момента е затвор, тъй като е а, бил въвлечен в корупция. Той е от моята политическа партия. През цялото време позицията на моята политическа партия е била, ако някой извърши престъпление, правосъдието трябва да го накаже. А, напълно неприемливо би било нито в моята страна, не би, би било в моята страна, а, държавата, управляващите да се месят в работата на съдебната система. А, би трябвало да е неприемливо и за останалите страни в Европейския съюз. Има множество случаи на корупция в някои страни, има а, а, високо поставени лица в комисията, включително и господин Барос, които а, се отказаха да се занимават с темата за степен, която се наложи да се попита отново комисията, защо не ми дава отговор за закупените подводници, когато господин Пароз е бил министър-председател в Германия. Корумпираните са осъдени в тази сделка. В Португалия обаче това не е станало. Когато има предоговаряне на процедури, е, противоречие на директивите за определени договори, това е недопустимо. А това е договор, който се споменава само и единствено в една малка бележка подчерта в последния доклад на комисията по отношение на корупцията. А, чух, че пред, преди това е била заделена цяла страница за този доклад и после е бил сведен до бележка по черта. Така че бъдете строги. Каквито трябва да бъдете. Ораторът повтаря, бъдете строги. И така, колеги, нека да ви припомня, че нямаме много време, така че изказвате изказвайте се в рамките на две минути, моля. Госпожа Маковей, заповядайте. Благодаря много. Първо, бих искала да благодаря на комисаря за това, че е тук. Надявам се, господин комисар, че ще отговорите на имейла, който ви изпратих. Румъния или иначе вече страда. Имиджът на Румъния страда. Доверието към Румъния страда поради поведението на министър-председателя и неговата политическа партия. Не може от това да страдат румънските граждани. Министър-председателят е обвинен в корупция, но не само, че не подава оставка, а избяга, е отишъл в Турция за операция и заявява, че няма как да напусне правителството. Ако има министър-председател, който обръща гръб на съдебната система в Румъния, какво могат да направят гражданите? Министър-председателят и неговото мнозинство в парламента атакуват съдебната система. Те действат по начин, който има за цел да се измени, измени наказателния кодекс и, про... и НПК, така че да се създадат пречки за протичащите в момента разследвания. Темата е част от вашите компетенции. Не сме стигнали до момента, в който да няма връщане назад. Също времено. вече години наред се казва, че да, институциите правят това, което трябва да правят. Съдебната система има съответния капацитет, но няма политическа воля за борба срещу корупцията. И това е така от 2012 година. Е, насам. Същото беше казано 2013-2014. Е, е, същото става и тази година. Откакто министър-председател Понто е на власт, няма каквато и да била политическа воля за справяне с корупцията. Също времено от институционална гледна точка има неща, които са се променили. Не знам дали са се подобрили, не знам дали сте съгласен, господин комисар. Стигнали ли сме момент, в който няма връщане назад? Като се има предвид съдържанието на доклада на комисията. Освен отношението на парламента, т.е. отмяната на парламентарния имунитет на министър-председателя в този случай, както и в случаите на негови приятели и членове на неговата политическа партия, имаме и още един проблем, а той е свързан с проекто законите и проектоизмененията. И за това нека да ви припомня още един въпрос, повдигнат в съобщението. Европейската комисия казва, че правителството трябва да съдържа хора, които имат съответния морал. Това е в доклада, в доклада на Европейската комисия. И точно такъв проблем имаме в Румъния. Проблемът обаче в Румъния е, че не се снема имунитет. Затова е добре да погледаме отново критериите, да огледаме проекта закона. Изглежда той е изтеглен, защото е станало ясно, че няма да бъде прият. Има всъщност 23 проекта закона, подадени вчера, които имаха за цел да изменят наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. След като се прилагат е, няколко години подобни кодекси, може би се вижда какви проблеми възникват и след това се налагат някакви промени. Тук обаче говорим за парламентарни инициативи и всички тези инициативи дойдоха от Румънската социалистическа партия. Нека да ви дам някои примери. Председателят прекъсва ораторката. Ако искате да се изкажете по-дълго, тогава вашите колеги няма да могат да имат възможност да се изкажат. Ще пострадат ораторите от вашата политическа група. 7-8 човека от вашата политическа група са включени в списъка. Добре, приключвам. 23 са тези проекто закона. Един от тях има за цел сериозно да намали възможностите за организиране на събития, има подаване, е, е, срок за подаване на информация в рамките на 6 месеца максимум в случай на е, търсене на подкуп, т.е. се прави възможност да се намали срока, ако прокуратурата не започне дело до две години, тогава съответният прокурор може да загуби работата си. Председателят, сериозно се безпокоя за времето за изказване, защото темата е доста чувствителна. Пасявам се, че колегите ви също искат да се изкажат. Никой не иска да остане без възможност за изказване. Колеги, моля ви, е, бъдете възможно най-кратки. Заместник председателя на комисията със сигурност може да се изкаже. Накратко, Виктор Бащинаро има думата. Моника Холмейер беше достатъчно кратко. Thank you, Chair. Dear Mr. Vice President, please allow me to speak in Господин председател, благодаря. Господин заместник председател на комисията, позволете ми да се изкажа на румънски и да заявя, продължава ораторът на английски, че вашите коментари по положението в моята страна са изключително добре балансирани. На румънски. Много съжалявам, че за пореден път една а, румънска е, политическа е, битка е, се озовава, се пренася на терена на Европейския парламент до голяма степен със същите действащи лица. Това е въпрос, който е а, а, доста спорен. През 2012 година имаше обвинение за референдума и така нататък а сега чуваме от Дирекцията за борба с корупцията, че се разглеждат 17 случая във връзка с измами по референдума. Що се отнася до министър-председателя, става дума за случай от 2006 до 2008 година, който е бил приключен в миналото по време на президента Басеско. По същото време румънския председ... парламент е, взе решение да не снема имунитета на министър-председателя, но това си е вътрешно румънски проблем. Да, действително, по-настоящем има проекта закони в Румъния, но комисията трябва да е, разгледа е, необходимостта от тези промени. Всъщност е, имаме злоупотреби и трябва да бъдат наказани тези, които са злоупотребили с позицията си, независимо от това, в коя политическа партия е бил. Не може някой да е бил на власт 6 месеца и после да се окаже, че не е трябвало да бъде арестуван, не Трябва да се сложи край на това положение, при което ам, се показват по телевизията задържани лица с а, белезници. Не може това да се показва по телевизията. В Швеция това не се прави. Има а, непрекъснато такива е, опити за унижение, всеки път, когато се повдигнат каквито и да било обвинения пред съда, трет, на трето място, хората трябва да се третират равнопоставено, независимо от това дали са румънци или не. Както Анна Гомеш заяви, трябва да направим всичко възможно да има равнопоставеност. И накрая, но не на последно място, трябва да направим всичко възможно мерките, които обсъждаме в Румъния днес, да бъдат обсъждани на други места, да има пакет за всички държави членки и евентуално постепенно на, наблюдението за Румъния и България да бъде премахнато. Благодаря, господин Унгореано. Yeah, you, and, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар за това, че присъствате на това заседание. Бях изненадан малко, че говорим за национален въпрос и че навлизаме в политически дебат между румънци. Питам се, от кога опитите да се блокира правосъдната система, се считат за национален въпрос. Мисля, че това е правен въпрос, а не е национален въпрос и то е много сериозен въпрос. Прилагането на демократични средства за ограничаване на демокрацията не е национален въпрос. Това е много сериозен правен проблем. За да работи демокрацията срещу самата себе си и да се пренебрегва парламентарния вод, това също е сериозен проблем, това е опасно и със сигурност не европейско поведение. Мисля, за това е напълно уместно днес и тук да проведем този дебат. Благодаря ви, казва председателя, за това, че бяхте кратък. Питър Нидермирър има думата. Благодаря ви. Ще използвам възможността да говоря на унгарски язик, тъй като считам, че това ще бъде и малко като авантюра. Румънският парламент не е отнела имунитета на министър-председателя, доколкото разбирам. Румънският парламент трябва да каже защо не е снял имунитета и защо тук в комисията Либия ни трябва да казваме на парламента на Румъния дали да вдига или да не вдига имунитета на някого. А, мога да ви дам думата. Какво точно искате? Или искате да продължа до края на изказването ми? Освен това разбираме, че има различни законопроекти, които са известни на парламента, но не е взето решение по тях. Може все още да настъпят промени, тъй като тези проекто закони все още се обсъждат. Е, и по време на дебатите от седмици е, се поставят въпроси защо се намесваме вътрешните работи на други страни, защо да не оставим парламентът сам да реши проблемите си. Аз точно не разбирам каква е нашата задача тук. Е, има силна антикорупционна дейност, от страна на съдебната система в Румъния. Трябва да ги оставим да се свършат работата, нещата вървят. И какво правим днес тук ние? За какво говорим точно днес? Бих казал, госпожа Холмар каза, че чете в вестниците еди какво си. Може би трябва да задълбочим въпроса и да видим какви точно са правните нарушения, за които става дума. Нашата задача е да видим дали основните европейски ценности са били нарушени или не. Ако няма нарушаване на тези ценности, тогава, според мен, не би трябвало да се намесваме във вътрешните работи на отделни страни. Благодаря ви. Господин Согор. Благодаря, господин председател. Живея в Румъния, много интересна държава. Министър-председателя е бивш генерал, може би следващият ще бъде бивш директор на тайните служби. Ние виждаме какви са безпредседентните резултати в Румъния за борба с корупцията, но въпреки тези положителни развития, понякога взетите решения водят до сериозни последици. Публичната администрация в страната е почти парализирана, защото политическите лидери се боят, че могат да станат жертва на, на тези мерки за борба с корупцията. Тайните служби в Румъния са много влиятелни и нямат достатъчен контрол върху тях. И на последно място, за да получим обща представа за това какво е, става в Румъния, без да притискаме комисията да следи какво става а, там. Тук е интересно, че министъра на вътрешните работи неодавна при а, изготвянето на проекта от стратегия за национална сигурност казва, а, че а, дебатите по тези въпроси са заплаха за вътрешния ред в страната. Вие чухте от двете страни какво е мнението само да ви дам обща представа за случващото се в Румъния. Тази сутрин аз не поисках да взем думата, когато обсъждахме доклада на Агенцията за основните права, тъй като смятам, че тази агенция, както и Европейската комисия, нямат правомощия да се занимават с случаи, при които членове на националните малцинства са преследвани или пък техните права не се спазват. Но това е дебат, който предстои днес след обед, така че ще говорим за това допълнително. Uh, Следващият оратор, аз ще говоря на румънски. Няма да се спирам на аргументите, изразени от господин Огорян и госпожа Маговей. Има някои въпроси, които трябва да бъдат обсъдени тук в Европейския парламент. Ясно е, според мен, че парламентът не трябва да възпрепятства разследването на високопоставени лица, защото всичко това е важно за общественото мнение особено като си има предвид поста, който заема господин Понта. Аз се чувствам обаче малко неудобно в положението, в което е поставена Румъния в момента. Парламентарното мнозинство не дава възможност на съдебната система да се свърши работата. Министър-председателят също отказва да подаде оставка. Днес е, чух тук в Европейския парламент е, представители на различните политически групи, че законодателните предложения, които в е, момента се обсъждат, застрашават независимостта и ефективността на правосъдната система в Румъния. И тези твърдения не са верни. Твърди се, че ако бъдат приети тези закони, ще създадат трудно положение в страната, която и без това е поставена под строг контрол, що се отнася до съдебната и система. Госпожа Луначек пожела думата, но трябва да приключим с списъка на желащите да се изкажат, защото не разполагаме с достатъчно време. Господин Босечовски, ако правилно произнасям името му, има думата. Благодаря ви, господин председателю. Исках да разгледам този въпрос от гледна е, точка на е, интергрупата по е, защита на животните. Когато разгледаме въпроса за Румъния, трябва да имаме предвид и въпроса как се защитават животните в Румъния. Румънските власти вече обръщат внимание на въпроса. прибират се и унищожават бездомните кучета. И дебати. но всичко това създава а, лош имидж на румънското правителство и на румънските власти и аз предлагам да се намери хуманитарно решение вместо сегашните мерки, които се прилагат. Много граждани, много организации в цяла Румъния а, твърдят, че става дума за корупция и в тази област. корумпирани служители и власти използват тези бездомни кучета като извинение, за да прибират незаконно хиляди евро. Това вреди на облика на Румъния. Трябва да се поиска отговорност от румънските власти по този толкова чувствителен въпрос. В Европейския съюз не е допустимо да се случват подобни неща в 21 век. Госпожа Ципев, госпожа Холмар после ще получат отново думата. Знаят, че искат да кажат нещо важно. Ще уважим това. Благодаря, господин председателю. Аз също ще се опитам да бъда кратка. Има ли корупция в Европа? Да. Има ли корупция в Румъния? Да. В такъв смисъл мога да се съглася с колегите, които казват, че Румъния създава, е, има лош имидж. Корупцията в Румъния се разследва, има доста присъди, които са наложени на виновни лица, така че съдебната система действа. Неодавна в Европейския парламент беше разгледан доклад за корупцията в Румъния и комисията отбеляза, че Румъния е постигнала значителен напредък. Не бива да забравяме този факт. Освен това искам да спомена факта, че обсъждаме директива и регламент тук в Европейския парламент по въпрос, който се отнася който се отнася до тежестта на доказване директивата за презумпцията за невинност е нещо, което трябва да имаме предвид. И трябва да видим какви са законите, които се приемат, дали те са подходящи, дали съответстват на върховенството на закона или не. Ако не, това е въпрос, който ще трябва да се обсъди от нас, но в много случаи, според мен, имаме доказателства, но сега а нямаме достатъчни доказателства, че има нарушение на закона, така че трябва да насочим вниманието си там, където има подобни нарушения. Госпожа Холмайер, трябва да кажа, че след като изслушах позицията на групата на социалистите и демократите, както и други позиции, които бяха изразени по въпроса, съм доста шокирана. Както казах по-рано, ще се спра на няколко по-конкретни аспекта. Господин Бощинаро, госпожа Маковей не беше тази, която искаше да се разгледа този въпрос тук, а органите за борба с корупцията. Искам да благодаря на председателят на тази парламентарна комисия, че покани първия заместник председател на Европейската комисия да участва в дебата. Ако се спрем на случая с Понта, в тази институция ние разглеждаме дали румънските власти имат възможност да предприемат действия срещу господин Понта и дали има независимост или тя е нарушена, за, така че да не могат да се предприемат нужните мерки срещу министър-председателя. Аз не мога да съдя дали е виновен или не господин Понта, а, а искам да разбера как действа правосъдната система. Необходимо е да има достатъчни доказателства тогава, когато се иска сваляне на имунитета. Що се отнася до 23-те проекто закона, бързината с която се разглеждат ясно показва, че някои мерки ще са възможни в резултат на тези проектозакони само тогава, когато има несъмнени доказателства за това, че някой е виновен. Трябва да се докаже без каквото и да е съмнение, че някой е виновен, за да бъде свален имунитета му. Ние сме се натъквали на подобни процедури, когато сме обсъждали въпроса с организираната престъпност, когато се осигурява защита на дадени лица, което не винаги са уместни. Всички случаи трябва да бъдат надлежно разследвани, преди да се премине към сваляне на имунитета. В бъдеще при подобни случаи, свързани с корупцията, трябва да се действа в срок от 6 месеца. След това няма да е възможно да се извърши разследване. Ако видим по същество какво представляват тези проектозакони, аз няма да правя оценка по-отделно, но има някои въпроси, които се поставят. Казва се също, че при определени условия могат да се налагат санкции за съдии и за високопоставени служители, които не спазват сроковете при разглеждане на дадено дело. Ако се допусне грешка в съдебната система, която някога се което понякога се случва, може да се потърси непропорционално строга отговорност за това, както предвиждат проекто законите. Затова трябва да разгледаме въпросите много подробно. Не става дума тук само за междупартийни спречквания. А това са съществени въпроси, които са свързани с европейските принципи. трябва дистанцирано да разгледаме тези проблеми, трябва да отчитаме, че съдебната система е независима, но трябва да държим на спазването на копенхагенските критерии. Това въжи и за Унгария, както и за Румъния. Нещата трябва да бъдат разгледани по-отделно. Затова призовавам колегите от групата на социалистите да възприемат този общ подход да държим на върховенството на закона и да подкрепим предлагания принцип. Съжалявам, господин председател, аз току-що казах, че ако има трябва да мина на немски, че ако някой е виновен, това трябва да се базира на солидни доказателства. На това винаги сме държали от групата на социалистите. Вие казвате, че за всеки, всяко отделно дело трябва да има одобрение. Тогава ще трябва да имаме стотици резолюции, госпожа Холмар. Не, аз не съм казала подобно нещо. Дистанцирам се. Искам да кажа точно обратното. Ние трябва да се дистанцираме от политическата реалност и а, трябва да разгледаме нещата от абстрактна гледна точка, какво има отношение към европейските принципи. Председателят. Може би беше грешка да дам допълнително време за изказване на координаторите. Това ме кара да се замисля. Но мисля, че обобщенията на двете групи бяха добре. Мисля, че беше балансирано. Вместихме се във времето. Нека да оставим нещата така. Разполагаме сега с малко време за първия заместник председател. Той чака с нетърпение да отговори на казаното тук. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря. Може би просто за една минута ще мога да ви запозная с своята история по отношение на Румъния. Спомням и много добре, когато бях млад дипломат и отидох в Румъния в края на 80-те, началото на 90-те години на миналия век. Много живо си спомням как тази страна страдаше от система, която беше толкова ужасна, че никой не можеше да развие собствения си личен потенциал. Също много картинно си спомням колко бедни бяха хората, невероятно бедни, как се бореха също така си спомням, че нямаше нищо, нищо, което можеше да направиш. Не можеше да заведеш децата си на училище. Нищо не можеше да направиш или да получиш, освен ако партията не ти помогне или ако не дадеш подкуп дори на най-низко стоящите служители. Това представляваше Румъния тогава. Ако сега видите Румъния, Румъния е различна страна, фундаментално различна. И мисля, че е справедливо не просто да видим как стоят нещата сега и да кажем ето това, това и това все още не е наред, наистина има много такива неща, но все пак трябва да имаме предвид напредъка, който е бил постигнат през последните 25 години. И наистина то е най-малкото изумителен. Искам да започна с това, защото преминахме през толкова много трудности и да, все още има проблеми, един от колегите го спомена, да речем с малцинствата. Но аз лично е, имам много опит през малко след 2000-та година. Има проблеми, наистина, но в сравнение с това, което беше, все пак сме постигнали много. И трябва да кажа, че това е и благодарение на европейските институции и на натиска, който те упражняват, на това, че настояват за промени. Това е перспективата, която искам да имате. Една политическа партия, Рюдемере винаги е част от политическата структура в Румъния и това е добре от гледна точка на позицията на младсинствата и техните права. Разбира се, пак казвам, все още не сме постигнали всичко, което искаме. Ако беше така, нямаше да имаме този механизъм за контрол. Наистина трябва да продължим да работим по този механизъм, за да сме сигурни, че сме стигнали до момента, в който вече няма връщане по отношение на демокрацията с всички комплименти, които мога да отправя във връзка с дългосрочните постижения, а също така и, посл... и, и напредък през последните години, мога да кажа, че правителството на Понт направи сериозни стъпки в тази посока. Стигнахме ли до целта? Не. Дадох ви много ясни примери и бях много откровен с председателя на Сената. Наистина, аз му казах, ако нямате върховенство на закона, няма как да атакувате президента в Върховния съд и въпреки това те го направиха. Така че остават въпроси, които трябва да се изчистят, трябва да продължим диалога. Например, трябва да говорим за имунитета. Всеки парламент има някаква система за имунитет на своите членове, но аз трябва да кажа две неща най-малкото за това. Първо, имунитета в почти всички парламентарни системи в света е свързан с дейността на този човек като парламентарист, Той защитава се тази му функция и не би трябвало да се разширява извън нея. И казах това и на председателите на двете камери на Сената, че да, така аз разбирам имунитета. Това трябва да бъде той и ние ще оценяваме всичко, което те правят от гледна точка на този принцип. Втория принцип е следния. Ако е взето решение за снемането на имунитет, то това решение трябва да бъде основано на същите критерии, по които се съдят другите граждани. Не трябва да има разлика между начина по който се прилага правосъдието, в зависимост от това дали даден човек е избран в парламента или не и ще използваме и това като аргумент при разглеждане на новите инструменти или законодателни текстове, когато и ако бъдат прияти. Един от вашите колеги каза, че ние не участваме в дискусията при създаването на това проекто законодателство. Наистина, в този случай ние трябва а, да имаме това предвид. Трябва да се спази върховенството на закона, независимост на съдебната власт – но няма нищо лошо, ако в този процес кажем, ако този текст бъде прият, то тогава може да се стигне до такова и такова заключение. Наскоро отговарях на писмен въпрос на парламента във връзка с проекта законодателство във Франция. Там беше казано, ако приемете това законодателство, това може да постави следните въпроси. И тук имаме същата ситуация, в крайна сметка понякога от политическа и практическа гледна точка е по-интелигентно, по-умно е да предупредим, внимавайте, ако тръгнете по тази посока, защото нещо може да се случи. Защото иначе се получава следното. Появява се закон, който по-късно трябва да бъде изменен. горе от това а, казах, това е баланса, който се опитваме да постигнем. Във връзка с а, почтенността, на политическите лидери. Знаете, този въпрос е много сложен. Въпросът може да бъде зададен по много общ начин. Ако обаче зададем въпроса, в този случай той се получава, т.е. то се появява като конкретен въпрос, защото всички знаят, че говорим за господин Понта. Мога да говоря за един факт, който каза госпожа Сипала, а именно в момента господин Понта се разследва във връзка с обвинения преди той да бъде избран. Това е, това е правилно и това е потвърждение на фактите. Също времено е доста ясно, че от една страна казваме, членовете на парламента, политиците не трябва да получават по-специално отношение от обикновените граждани. И това наистина е така. Ние, мога да кажа, които живеем пред камера, трябва да имаме много по-високи стандарти от гражданите. Това би бил моя аргумент. Това обаче не е въпрос свързан с законодателството, а е въпрос на политически морал. И ми се струва, че моето становище се споделя широко и сред колегите от парламента. Затова споменах и въпроса, че това не е просто национален въпрос. Искаме да го поставя в контекста на промяната, която трябва да се осъществи. Повтарям пак, много неща се бяха постигнати. Невероятен напредък през последните няколко години, но не сме стигнали до крайния резултат. И това, което ми харесва сега, е, че има открита конфронтация между две две държави. Това, което изглежда не ми харесва, е, че имаме открита конфронтация между от една страна парламента, от другата страна съдебната власт. Това не ми харесва, критикувам го и подрива основите на това, което се опитваме да постигнем същевременно, обаче е много важно, че съдебната власт може да разследва на всяко едно политическо ниво и че не се ограничава. Това е нещо, определено трябва да го признаем госпожа Гомеш поиска от мен да бъда строг. Така или иначе аз нямам репутация да бъда преклено добър. Ще се опитам да направя онова, което поискахте от мен. Между другото, искам да кажа на госпожа Холмайер, когато критикуваме лидери на определени страни, министър-председатели и така нататък, ние не критикуваме самата страна, критикуваме съответния човек. Нали, разбирате, една страна е много повече от своите политици. Това мога да кажа и аз като политик. И слава Богу, че е така. Остава още един въпрос, на който аз, по който аз също имам мнение. Въпросът е свързан с бездомните кучета. Знам, че това е нещо, което се обсъжда в публичното пространство. Знам, че много хора имат силно мнение по това какво се случва с бездомните кучета в Румъния. Но аз знам, като любител на кучета съм и аз имам домашен любимец, че въпросът е много, много сложен. Ако има едно дете на улицата, което е нахапано до смърт от бездомно куче, как мислите, че ще реагира обществото, ако не направите нищо по отношение на тези бездомни кучета? Разбирам, че това, което трябва да се направи по отношение на кучета, трябва да бъде хуманно, и че със сигурност има място за сериозно подобрение. Едно наистина, този, тази монета има две страни и е справедливо да отразим и двете страни, защото имаше доста сериозни човешки трагедии във връзка с глутниците кучета в Румъния. И не само там. Извинявам се, господин председател, че излезнах извън отделеното ми време. Искам да кажа, че приветствам този дебат. Бях много открит към вас. Не мисля. мисля... Не мисля, че това е сценарий, в който ние да атакуваме другите. Напротив, много се радвам, че вие тук искате да говорим за структурните въпроси, за това по какъв начин можем да подобрим ситуацията с тях и искам да бъда и честна и да кажа, че като цяло, комисията е съгласна, че Румъния отбеляза сериозен напредък в тази област през последните години. Благодаря за вашето търпение, господин председател. Председателя, благодаря и аз, заместник председател Тимерман. Почти получихте аплодисменти. Че рядко се случва това в нашата комисия. Знам, че искате да тръгнете бързо. когато се използва думата сценарий за една група срещу друга група, искам само да кажа, че в този случай не става въпрос за някакви сценарии, говорим си за правни механизми. В съвета така диалози. Ние също имаме свой собствен механизъм. Нашия механизъм е нещо много динамично, много променливо и се получават сериозни напрежения, сериозно вълнение, както беше днес – няма да навлизам в сериозни подробности тук, за това говорим през цялото време, но благодаря на колегите, че подходиха по въпроса дисциплинирано и с достоинство, защото да, наистина тази тема е много оспорвана, но ние трябва да разгледаме нещата такива каквито са и искам да благодаря на колегите за работа, искам да благодаря на заместник председателя на комисията за това, че дойде тук в добро настроение, отговори на нашите въпроси и то точно. А, колеги, ако искате, тази тема отново ще бъде обсъдена по време на заседанието на координаторите. Благодаря на всички за вниманието. Colleagues, we uh, move straight to the... Колеги, преминаваме към следващата точка, точка 8, защото отново закъсняваме. Искам да ви помоля да продължим да работим наистина. Ще помоля тези от вас, които искат да излезнат от залата, да го направят бързо. Питър, не се притеснявай, ти си докладчик, за това становище поне аз и ти се слушаме. We have the exchange of views with Mr. Fernandez, the budget rapporteur for the 2016. Ще дам думата на господин Нидер Милър, който ще ни разкаже за нашите приоритети във връзка с бюджета за 2016 година. Преди това имахме обмен на виждания с господин Фернандес. Дали мога да помоля господин Фернандес да направи коментар преди да дам думата на докладчика. Така че, господин Фернандес, заповядайте. Не, всъщност господин Нидер Милър първо ще вземе думата. Извинявайте, господин Фернандес. Питър, първо ти ще се изкажеш. Благодаря. Почти нищо не чувам. Това е добре, защото аз се обърках кой ще трябва да говори първи, така че това беше поне добре. Thank you, Thomas. Thank you very much. <laughs> My vice chair, Mr. Господин Ждедовски помоли за ред. Не и аз благодаря за това. Добре, господин Фернандес, господин Нидермиор, извинявайте. Благодаря за това, че господин Фернандес е тук с нас. Искам да спомена някои от приоритетите на комисията Либе по отношение на бюджета за 2016 година. Някои от тези приоритети бяха изпратени в писмото, което нашия председател, господин Морале, скоро изпрати на председателя на комисията по бюджетни въпроси. Разбира се, първата част е свързана с дискусия по отношение на миграционните потоци в Средиземноморието и отбора на Европейския съюз – в тази насока. Това е основна тема за нас. Има няколко ключови приоритета, които бих искал да подчертая от тази гледна точка. Първо, увеличаване на фонда за обежище и миграция, за да сме сигурни, че механизмите, които се предлагат от комисията, имат пълно финансиране за да гарантираме интеграция и приемане на беженците и за подпомагане на всички гранични държави, които се сблъскват с натиск по своите граници. След това хуманитарен отговор на а, кризите, с които трябва да се справи Европейския съюз, най-вече по отношение на това, което се случва в Средиземно море и съответните спасителни операции. Иска се увеличаване на бюджета и персонал, който ще се занимава с това. Ще има увеличаване на бюджета на ИЗО по технически причини. След това искам увеличаване на бюджета за Frontex във връзка с операции Посейдон и Тритон, а също така и спасяването на човешки животи в море, което всъщност трябва да бъде основния фокус – на тези операции. Във връзка с агенциите, комисията смята, че Европейската комисия трябва по-добре да отрази основните въпроси, с които се занимава всяка агенция в областта на правосъдието и вътрешните работи. И последно, насърчаване върховенство на закона и правилно функциониране на съдебните системи. Господин Фернандес, искам да ви помоля да ни разкажете за предложението на комисията за решение за използване на инструмента за гъвкавост. Аз съм докладчик по тази тема и особено се интересувам от нея, както знаем. Инструмента за гъвкавост е част от предложението на комисия за спешен механизъм за преместване, за да се подпомогнат Гърция и Италия. Какво сме да направи комисията с този инструмент? Питам, защото тук трябва евентуално да има увеличаване във връзка с бюджета за 2016 година или пък а, говорим за някакви спешни мерки, които трябва да случат още тази година и трябва да се пренасочат бюджетни средства. Бяха зададени някои много ясни въпроси към господин Фернандес, казва председателя, за това ще го помоля да каже за приоритета на комисията Либе, преди да дам думата на докладците в сянка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще поговоря за основните ориентационни линии, които бяха обсъдени в комисията по бюджета за докладите за мандата за тристранния диалог и за основните ни приоритети. Нека да ви припомня, че през март гласувахме по основните насоки. И в тази връзка очертахме трите ета на френски, именно за етос, предприятия и предприемачество. Подчертахме и солидарността, както и външната солидарност, сигурността и, и миграцията. Всички тези приоритети имат своите последици за съответните бюджетни линии. Говорим за принципите за бюджета за 2016 година. Основните поети ангажименти трябва да се спазват. Тоест, е, ако има поет ангажимент и има... С това започвам да отговоря, отговарям на въпроса за гъвкавостта. Та, ако има поет ангажимент във връзка с многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година, трябва да ви припомня, че е, приехме тази рамка, защото тя включва гъвкавост, нещо, което е различно от предходната рамка. За нас инструментите за гъвкавост, например, фонда за солидарност и така нататък, това са инструменти, които за нас са над многогодишната финансова рамка, извън многогодишната финансова рамка. И още нещо. Неизползваните маржове в съответната година от 2016 година могат да се използват във вид на ангажименти за следващата година. И така, с един малък бюджет – именно за целите на постигането на гъвкавост, трябва да използваме тези инструменти за гъвкавост. Да спазваме ангажиментите си, това е друг въпрос. А, помислете си проблемите с плащанията. Рубрика 3 над 2 милиарда в непогасени задължения. Това е напълно недопустимо. Плащанията са логична последица на поетите ангажименти и в крайна сметка съветът трябва да се погрежи и плащанията да бъдат направени и това трябва да бъде разгледано сред важните елементи. Функция 3. Тук говорим за пилотни проекти и подготвителни действия – 124 милиона евро, които са на разположение на инструмента за гъвкавост, не са достатъчни по наше мнение. Според нас е необходимо да има резерв, марш за непредвидени случаи и пилотни проекти и подготвителни действия. Що се отнася до бюджета за тази комисия. Има увеличения по два основни фонда. Увеличение на ангажиментите с 36,3% и за фонда за сигурност 7,5% ангажименти. А плащанията за фонда за обежището 35%, а за фонда за сигурността 15,5%. За програмите в областта на правосъдието, равнопоставеността и правата на гражданите – Имаме също увеличение. Тук сега се опитам да направя сравнението с предходната година. Сравнение да, и увеличение от 4,5% в ангажиментите. Още нещо, което е обща характеристика на нашия мандат, коми, гласуван в комисията по бюджета за трилог. 5% намаление на служителите през следващите няколко години не трябва задължително да се прилага по един и същи начин навсякъде във всички агенции, т.е. един и същи брой да бъде намален. При Frontex има увеличение с 34%. Има две агенции, Европейската служба за подкрепа в областта на обежището минус 0,4%, агенцията за останалите прота минус 0,4%. Това са агенции, при които, понеже имаме а, такива приоритети, в друг, в нашия доклад сме заявили, че имаме а, безпокойство за агенциите като цяло и по-конкретно за тази агенция, Европейската служба за подкрепа в областта на обежището и също така Европол и агенциите, които са свързани с работа на Либе. Проехме, приехме и петия проект коригиращ бюджет, който ще бъде гласуван в пленарна зала в Страсбург. 4 поста, 5 поста за Фронтекс, 4 поста за, за службата за беженците и 3 за Европол. За проекта бюджета за 2016 година обаче се предвиждат по-малко постове за тези агенции. Нещо, което демонстрира и виждате, че трябва едно по едно да се разглеждат всички елементи и във всяка агенция да се види какво се случва с служителите. Също времено говорим за проекта за бюджет на комисията. Говорим за един бюджет, който вече е преминал четене в съвет. Принципно аз винаги очаквам винаги най-лошото при четенията в съвета, защото съвета винаги а, прави красиви изявления, обаче после не дава достатъчно пари, за да се покрият а, приоритетите. Понякога дори няма достатъчно средства, за да се покрият вече извършени дейности, които трябва да бъдат платени. И а, така, видяхте кои са нашите приоритети и имаме седем конкретни предложения във връзка с този проект за е, бюджета на комисията, е, неща, които са ясни, е, ще видим какъв ще е мандатът за доклада и преговор, по-скоро за преговорите в тристранния диалог. През септември е крайния срок за подаване на изменения. Този доклад – за мандата за преговорите не изисква да включваме съвсем конкретни въпроси. По средата на септември приемаме за октомври. През октомври гласуваме изменението на бюджета. 12-13 октомври гласуваме по резолюция. 28 октомври в пленарна зала. След това през, до, до 18 ноември имаме помирение е очаквано от, им, от страна на съвета. Думите да се спазват и е, обещанията да се спазват и е, на второ място приоритетите, които са заявени, действително да бъдат е, е, да се видят в е, реалните ангажименти и плащания. Благодаря. Um, Thomas first, you indicate first, and then Mr. Curley. Нека сега да чуем докладчите в сянка. Започваме с Томас. Благодаря много, господин председател. Искам да започна като благодаря на Питър за начина по който той осъществи диалога с нас и също така за начина по който проведе заседанието на докладчиците в Сянка. Имахме едно такова заседание, то беше много конструктивно, всички се опитахме заедно да съставим текста. Що се отнася до НЕП, искам да кажа, че искаме да се увеличи бюджета за МФ и Фронтекс, за да можете да се справят с миграционната криза. Освен това сме за да се вземат ЕАСО, Frontex, Европол и Евроджуст, Евроюст да се изведат извън условието за намаляване на персонала с 5%. Освен това, искаме да се преразгледа политиката за намаляване на служителите, като се има предвид, че на тези агенции дейността и отговорностите се увеличават. Това е нещо, което все още не сме обсъдили достатъчно подробно тук. Искаме също така да се увеличи бюджета на ЕАСО и Европол, за да може те да отговарят на новите заплахи в областта на миграцията и ефективно да се борят с тероризма и организираната престъпност. И последното нещо, което искам да спомена е, че вече доста дълго време не сме предоставяли допълнителни средства на борбата с наркотиците. Мисля, че трябва да вземем предвид че през последните 6 години са се появили повече от нови повече от 50 нови синтетични наркотика, така че от гледна точка на НП бихме искали да помолим комисията отново да помисли. И то много внимателно за нуждите на Центъра за наркотични вещества, който всъщност е институцията, която се бори с наркотиците. Струва ни се, че на тази тема не се отделя достатъчно внимание. Трябва да престанем да си затваряме очите пред проблема с наркотиците. Време е да се справим за този проблем, имайки предвид, че по време на економическата криза проблема с използването на наркотици и тяхното производство се увеличава. Всички останали неща, струва ми се, вече бяха разгледани, така че благодаря много за проведения дебат. Искам да благодаря на всички колеги за това, че подходиха конструктивно към обсъждане на проекта бюджета. Благодаря, казва председателя, да, много да на Карлос. Благодаря, господин председател. Действително, колегата Фернандеш е, свърши доста голяма работа по плана Юнкер. Позволете ми да се спра на три въпроса. Първо, един общ въпрос. Мисля, че комисията за бюджета господин Фернандеш трябва да вземат предвид продължаваме да имаме е, бюджет, който е недостатъчен за нашите европейски амбиции няма как да продължаваме да създаваме а, повече Европа с е, толкова е, на бюджет. Това е дори по-малко от 1% от а, бюджетите на държавите членки. А, Петър и Томас се явиха тези неща. Имаме един въпрос за търсещите обежище. Изправени сме пред една вълна, по отношение на която трябва да реагираме. Тези е, мерки могат да бъдат предвидени предварително, но е ясно, че трябва да се използват нови инструменти, като например механизма за гъвкавост, както каза съвсем правилно колегата Нидер Милер. Трябва да не допускаме извинения, свързани с процедурата. И още нещо, споменато от колегата Фернандес. Често при преговорите по бюджета така се случва, че парламентът е доволен да отхвърли предложението на комисията. Комисията предлага цифри на съвет. Действа се така. Комисията предлага, съветът сваля, парламентът увеличава обратно до сумите на комисията. И да, обаче има области, в които средствата не са достатъчни още от самото начало, още в предложението на комисията. Не може. Каза се сега, във всички агенции да има намаление 5% на персонала. Добре, в някои големи агенции това може да стане, но в някои малки агенции, ако се загуби един пост, може да се сложи край на една много важна функция. А това реално а, са а, а, жълти стотинки за европейския бюджет, обаче се намалява по много а, важен начин капацитета на една агенция. А, така че трябва да се вземат предвид въздействията. Тази дискусия за бюджета действително е една от най-важните теми, по която работим, но се налага да приключим сравнително бързо, защото ни предстои изслушването и на кандидатите за директори на Агенцията за основните права, така че, моля ви, колеги, бъдете възможно най-кратки. Много се извинявам. Ще бъда възможно най-кратки кратка. Ще се изкажа на шведски, може би така ще съм още по-кратка. Нека да кажа, че не подкрепяме напълно това, което виждаме тук. Бихме искали да има бюджет, който помага за спасяване на човешки живот, за защита на хората. Бихме искали да има възможности за интеграция, за подпомагане на приемането, да има ресурси насочени към държавите членки, които поемат своята отговорност, повече ресурси за е, Европейската служба за беженците. Не вярваме в репресивните мерки и смятаме, че Европейския съвет по-настоящен се движи в грешната посока. Те отказват е, да е, обсъдят предложението за презаселването и се съсредоточават само единствено върху репресивните мерки. Трябва да направим всичко възможно да се противопоставим на това. Нека да го направим през средствата. Намират се пари за военни мерки и за стрелба а, срещу кораби и пълни с бъженци, а пък а, не искаме тези средства да се използват за друго, за презаселване. Така че дайте да има две бюджетни линии през 2016 година по тази тема. Можем да го направим без съвета. Можем да го направим и трябва да го направим. И така, нека да дам думата на Питер. Благодаря, ще бъда възможно най-кратък. Благодаря, господин Фернандеш, за вашите коментари. Действително, те са много важни и за нас. И бих искала да кажа на докладчиците Сянка, а, мисля, че добре работим в а, комисията, ще бъдем силни в своята позиция, в позицията на комисията Либе за бюджета за 2016 година. Благодаря. И за заключителни думи, думата има господин Фернандеш. Да, действително бюджетът е малък, близо е 1% от брутния вътрешен продукт. Бюджета на БВП на, на Съединените щати спрямо БВП е 20%. Така че няма как а, с такъв малък а, бюджет, в, който е реално вплащане 545 милиарда евро, да се покрият всички приоритети. На 94% отиват за, мер... за инвестиции и програми и останалите за администрирането и трябва да имаме собствени приходоисточници за бюджета, защото Иначе навлизаме в една много неприятна дискусия между бенефициерите и е, внасящите. Има държави членки, които са съгласни и с многогодишната финансова рамка. Имаме е, необходимост от единодушие, обаче всяка година се приема се приемат все по-малки бюджети в сравнение с предвиденото в новогодишната финансова рамка. Просто невероятно. Една и съща държава членка, която гласува за новогодишната държ... финансова рамка, след това систематично гласува против бюджетите. Просто е невероятно. Трябва да се направи нещо, което принципно не се прави. А именно, знаем колко би ни струвало да има, да се създаде едно ново работно място. Дайте сега да изчислим и обратното, да видим колко би ни струвало да се загуби едно обяд, работно място. Наистина да знаем колко точно струва на Европейския съюз това, което се постига и, кол, и това, което се пропуска да се, пропус, да се постигне, извинете трябва да вземем предвид цената на, това, на бездействието. Ясно е, че парите няма как да са достатъчни и за всички е, агенции. Има някакви ограничения за многодишната финансова рамка. Ако вземем предвид всички изменения, по искане от всички комисии. Ще ни трябват 7 бюджета на едно. Ще трябва цялата финансова рамка да се изхачи за една година. Благодаря ви много. Благодаря господин Фернандеш, благодаря на докладчиците Сянка и на Питер Нидермилер. Благодаря, колеги. Презентацията по бюджета за 2016 година е насрочена за 15 юли. Благодаря много. Преминаваме към 11-та точка подбор на а, кандидатурите за а, позицията на директор на Агенцията за основните права в съответствие с член 15 от регламента. Нека да благодаря на депутатите, които са тук за това обсъждане. Късно е на края на работата ни в четвъртък, за това съм благодарен че сте тук за тази изключително важна тема. Получавам нови бележки. Съжалявам, колеги. Трябва с жреби да изберем първия кандидат, който да изслушаме. Ако всички сте готови, можем да преминем към изслушването на кандидатите за директор на Агенцията за основните права. Съгласно член 15 от регламента, Европейския парламент и съвета трябва да дадат становище и да кажат какъв е реда на предпочитания на кандидатите. Ще изслушаме по-отделно тримата избрани кандидати съгласно член 15 или не 2 от регламент 168 от 2007 година. В този член се посочва, че на базата на списък изготвен от комисията след събиране на кандидатури се дава възможност на кандидатите да направят изказване пред комисията на Европейския парламент и на съвета. И Европейския парламент и съвета на Европейския съюз трябва да дадат становище относно списъка по реда на предпочитанията. Тримат кандидати, които са включени в краткия списък, са отговорили на подготвително предварително зададения въпросник сметка. Гласуването ще гласува на 2 юли, когато ще се определи реда на предпочитанията на кандидатите. Сега с жреби ще изпера първия кандидат, който да изслушаме. След това ще следваме реда според азбучния ред на кандидатите. Имаме само трима кандидати, но това е процедурата, която е предвидена и трябва да я изпълним. Така че сега ще разбъркам имената. Ето така. Всички доволни ли са? Виждате, е, че всичко е прозрачно. Не искам някой да ме обвини, че не съм достатъчно справедлив. Не познавам никой от кандидатите. Нямам сред тях е, роднини, приятели, няма шотландци. Господин Офлаерти е първия. Аз не съм ирландец. Както сте забелязали, акцента ми е шотландски. Господин Флаерти, вие сте първият, когато ще изслушаме. След това ще следваме реда. Нека да изтегля още едно име. Всъщност няма смисъл, защото става дума за азбучен ред от тук нататък. Първо господин Офлаерти, господин Вандерлан и след това госпожа Бранд Керис. Приветствам с добре дошъл господин Фларти на заседанието на комисията Либе. Така че, колеги, искам да ви дам как ще, информация как ще протече изслушването. На кандидата ще се даде възможност да направи устно изложение от около 5 минути. След него ще бъдат зададени 11 въпроса Надявам се, че след като стигнали тук ще се справите. Е, така че ще ви бъдат зададени 11 въпроси от депутатите. А, ще има по една минута за въпрос и две минути за отговор на всеки въпрос. Е, имайте предвид, е, че ще трябва да съм изключително строг, за да се спазва времето за изказвания. Е, иначе последните няма да има достатъчно време да зададат въпросите си и не бих искал това да се случва, затова ще ви прекъсвам, когато превишите времето си. Моля ви да се придържате към регламента. Осигурен е устен превод, така че можете да използвате който пожелаете от официалните езици, но ви моля да не говорите твърде бързо. И така, господин Флаерти, имате думата да се представите. Искам да ви напомня, че вашето изказване не трябва да бъде повече от 5 минути. Готов ли сте? Колеги, вие готови ли сте? Моля да спрете разговорите помежду се. Нека да му дадем шанс. И така, колеги, моля за тишина. И така, всички сме готови. Господин Флорти, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. За мен е удоволствие, че съм тук. Тази сутрин беше представен доклада на агенцията за основните права и той показва колко добре се спазва тя с използването на ресурсите, за да можете вие да вършите вашата работа, защитавайки основните права на европейските граждани. Ние искаме да надградим над постиженията на агенцията, като се акцентира повече върху три акцента на работата им. Искам да се спра накратко на тях. Първо, за включването на основните права във всички аспекти на работата на институциите на Европейския съюз. В голяма степен все още има известно изолиране на правата на човека. Те се разглеждат в определен контекст, но не и в друг например, недостатъчно е се разглеждат в контекста на сигурността. На второ място искам да се спра на повече време и внимание да се отдели на изграждане на повече осведоменост в държавите членки относно основните права. Това не е точно основната работа на агенцията. Това трябва да се прави от държавите членки, от националните органи в тези държави. Но агенцията за основни права може да служи като катализатор за тази дейност на национално ниво. И третата сфера, на която искам да се наблегне, се отнася на онези участници извън институциите и държавата, които има да играят важна роля в отстояването на основните права. Имам предвид частно частният бизнес сектор. Те трябва да са наясно със своята отговорност за спазване на основните права. Например, за съхраняването на данните, когато става дума за единия цифров пазар, Успеха тук ще зависи от поведението на недържавни участници. Агенцията за основните права иска да ви окаже по-добра подкрепа в тези области, както и в други дейности. Защо иска, може би ще се запитате, искам да кандидатствам за тази позиция. Искам да кажа кои според мен са важните качества на един директор. Първо, директора на Агенцията за основните права трябва да бъде страстен европеец. Искам да ви уверя, че съм, а, аз съм горд гражданин на Европа, Европа на ценностите, Европа, която спечели Нобеловата награда за мир. На второ място, директора трябва да има опит а, с, в в изключително трудната задача да вземе една а, суха норма, една разпоредба за основните права и е да я превърне в а, а, политика, законодателство и а, дейности. Аз съм работил в Комисията по правата на човека на, Европ... на ООН и съм работил в страни в много части на света и съм доказал своя опит в тази сфера. Друго качество на директора е способността да разбере подкрепещата функция на Агенцията за основните права. Вие сте тези, които правите политиката, а не агенцията. Тя може само да ви предостави данни, анализ, за да може да си вършите добре работата. И това е аналогично на работата, която осъществявах е, е, като ръководител на институция, работеща в областта на правата на човека. И последната област, на която искам да обърна вниманието ви, е че директорът трябва да има доказани способности и качества. Той трябва да докаже, че е постигал високи цели в областта на правата на човека. Искам да се спра на някои от тези. Миналата година имаше голяма инициатива за реформа и укрепване на системата за контрол на ООН по правата на човека и е, беше прията успешно от Общо събрание на ООН. В голяма степен резултатът от този процес е, е, се базираше на проект, който аз, по който аз работих дълги години, именно Дъблинския процес за укрепване на системата. Около 80% от препоръките бяха взети от глобалното консултация, която ръководих бяха направени 100 различни препоръки. Така че аз съм се доказал в областите, в които работи Агенцията за основните права и то на най-високо ниво. Председателят, благодаря ви. Това беше встъпителното ви изказване. Сега давам думата за поставяне на въпроси. И така, започваме с първия въпрос. Три минути. Първо от първия координатор. Тези три минути са една минута за въпроса и две минути за отговора. Госпожа Моника Холмайер от НП. Една минута за въпрос, моля. Моника, имате думата. Благодаря ви много, господин председателю. Изчакайте само малко, за да се сложи господин Офарти слушалката. След съобщението на господин Тимерманс, няма микрофон оратора. Uh, about... Става дума за толерантност, как да се борим срещу антисемитизма, антиисламизма, антихристиянството, омразата. Това са една от най-големите предизвикателства в обществото. Как считате, че Агенцията за основните права може да допринесе за този дебат? И така, сега две минути за отговора. Мисля, че това е важно. А и слуша господин Тимерманс, той каза, че иска да се създаде отчетността на държавите членки. Това са един от важните е, въпроси за е, основните права в Европейския съюз. Е, Читам, че Агенцията за основните права може да се ангажира по много начини. Първо, като генерира, както вече го прави, стабилни данни за това колко случаи има на език на омразата и на престъпление от омраза. Това може да стане бързо. Видяхте го как е, стана по време на отговора на ситуацията с е, е, Шарли Епто. Аз читам, че ако могат да се осигурят данни до октомври, това ще е много полезно. На второ място агенцията има роля да предлага технически консултации за правната рамка за защита на правата в контекста на случаи на използване на реч на омразата. И чертата се тегли там, където е предвидено в закона. И на следващо място, колоквиума ще действа само ако резултатите от него бъдат разпро... разпространени. Господин Тимерман се дава сметка за това. Агенцията за основните права има да играе роля да разпространи резултатите от колоквиума в държавите членки, където може да се постигне промяна. Благодаря ви. Следващия въпрос за една минута отново и две минути за отговор. Питер Нидермилер а, всъщност Марион е първа. Съжалявам. Извинявам се. За групата на социалистите и демократите дам думата на Мариан. Благодаря. Господин Фларти, вие имате много впечатляващо си ви. Вие сте се занимавали с много важни въпроси, свързани с основните права. Знаете, че в нашата парламентарна комисия ние очакваме от Агенцията за основните права да бъде наш важен партньор. Ние се нуждаем спешно от един цялостен инструмент, който да ни позволява да сравняваме как държавите членки изпълняват основните права. Днес ние слушахме доклада на Агенцията за основните права. Той е много добър, но не ни дава тази цялостна картина да има показатели, които да са съпоставими за всички държави членки. Как виждате вие нещата? Реалистично е ли да се очаква Агенцията за основните права би ли могла да ни предостави такива доклади страна по страна? Две минути за отговора. Благодаря, Госпожо Лористън, да, аз участвах в обмена на мнение тази сутрин. Аз считам, че Агенцията за основните права върви в посоката, в която желаете. Докладът тази година е по-кратък, не говори абстрактно за проблемите, а конкретно ги засяга. Показва и най-добрите практики, което също е много важна функция, според мен. Показателите и методологията които се предлагат от Агенцията за основните права, се прилагат Например, в областта на правата на ромите и на децата интегрират се данните, които са ви необходими, за да направите вашите преценки. И аз считам, че ние вървим към подобряване на, на възможностите на агенцията за предоставяне на данни от такъв характер. ФРАН не е контролен орган. Тя трябва да ви предоставя реална информация за това, което се случва в Европейския съюз и тази функция може да се укрепи, нещата са в ход. Благодаря ви. Председателят, следващият въпрос от госпожа Стивенс от ЕКР. Благодаря ви. Една минута за въпрос. Благодаря, господин председателю. Аз се слушах много внимателно вашето встъпително изказване, запознах се с годишния доклад на Агенцията за основните права. Когато говорим за хората с увреждания, това е неразривна част от международните конвенции, подписани от Европейския съюз. Агенцията иска да се превърне в център за най-добри постижения. Прилагането на конвенциите за хората с увреждания, как ще изглежда всичко това на практика. На следващо място по въпроса за интегрирането на въпросите на основните права във всички останали области въпросите за недискриминацията спрямо хората с увреждания, спрямо хората от групата на ЛГБТ и също и хора, които са подложени на множествена дискриминация. Благодаря, госпожа Стивенс. Ратифицирането от Европейския съюз на Конвенцията за хората с увреждания е добра международна практика. Добре е, че Европейския съюз поема този ангажимент и поема своята отговорност в тази област. Европа вече поставя много висок стандарт от добри практики, поемайки този ангажимент. Що се отнася до изпълнението, Агенцията за основните права има да играе ключова роля заедно с другите институции, предоставяйки ключови данни за прилагането в целия Европейски съюз. Има две области. Първо, намирането на настаня... добри условия за настаняване в държавите членки и как се разбира това от държавите членки, от институциите. И второ, също голямо предизвикателство, става дума за капацитета и по какъв начин автономността на хората се уважават. Така че агенцията може да ви предостави нужните материали, за да може да направите съответните изводи спазването на правата на човека, множествената дискриминация, ако някой е човек с увреждане, същевременно принадлежи на групата на ЛГТБТ, от ромско, ромски происход или от а, а, друго малцинство, тогава проблемите нарастват. За това агенцията трябва да признава сложността на нашите нашите личности. И всичко това трябва да се отчита в центъра на работата на Агенцията за основните права. Господин Шогор от НП. Председателят прекъсва господин Шогор. Съжалявам, сбърках. Следващия въпрос трябва да се зададе от Сесилия Викстром от АЛДЕ. Извинявам се на кандидата за това объркване. Сесилия Викстром от групата АЛДЕ. Вашата биография е изключително впечатляваща като образование. Аз няма да се спирам на това, но бъдещия директор на Агенцията за основните права трябва да бъде добър менеджер. Бихте ли казали нещо повече по този въпрос? Имате ли опит в управляването на организация, сходна като ФРАК? Колко подчинени сте имали? За какво сте отговаряли? Може би да бъдете още по-конкретен. Бихте ли ни дали пример за управленски въпрос, който успешно сте разрешили в предишния ви професионален опит. Е, справих се чудесно с времето, нали? Да, много по-добре се справихте, отколкото аз, казва председателя. Разполагате с 2 минути за отговор. Аз съм управлявал организации дълго време. Управлявал съм операции на място в региони на конфликти и след конфликти, като Босна, Сиера Леон. Това са били изключително сложни ситуации в условия на война. Управляван съм съществен бюджет като координатор на програмите за Азия, е, и Тихия океан в Комисията на ОНЕ по правата на човека. Не си спомням точно бюджета, за който съм отговарял. Не искам да ви подвеждам с сумата. Наскоро съм ръководил като главен комисар Комисията за Северна Ирландия около 25 души бяха моите подчинени, но работеха по много сложна проблематика при условие на съкръщаване на бюджетни средства. Сигурно вие искате да разберете как човек може да се справи с труден, труден контекст. Аз добре се справих с работата на организация в условия на строги бюджетни ограничения, така че тя да може да предоставя услугите, от които се нуждае, което очакват а, хората. И считам, че а, постигнах успех в това отношение. Председателят. concern which I didn't anticipate, which is да, казахме, че трябва да има 11 въпроса, но тук нямаме представител на Обединената левица, който да постави въпрос. За това ще преминем към въпроса на групата на зелените. Джудит Саржантини има думата. Трябва да намерим някакво решение на проблема, но първо, Джудит, може да задеш въпроса си. Една минута за въпроса, моля от групата на зелените. Благодаря, Клод. Господин Флагът, ти току-що казахте, че Европейския съюз всъщност не е създал тази агенция като орган за надзор, но точно тук е политическата трудност, защото ние бихме искали агенцията за основни права да се превърне в агенция с функция за надзор. И искам да ви попитам, какво мислите вие по отношение на случаите, в които имаме критерии, по които се сравняват държава с държава и те не се харесват на държавите членки? Как това повлиява на вашето годишно планиране и на желание и на факта, че законодателството в областта на основните права всъщност се създава вследствие на информация подадена от вас. Къде виждате своята роля тук? Благодаря много, госпожа Сангутини. Ролята на агенцията е да предостави безукорна информация на тези, които вземат решенията, като например вас, за да могат те е, да направят своите заключения. Вече това отразява ситуацията в държавите членки, казваме какво се случва по дадена тема и дали това съответства или не съответства на международните стандарти, най-вече на хартата. Но агенцията не трябва да съди каквато е да било институция или държава членка, защото мисля, че по този начин ние навлизаме в отговорностите на Европейския парламент и другите институции. Така че аз мисля, че ролята на агенцията е подпомагаща, подпомагаща за вас във връзка с а, отчетността. Знам, че нещо, което тук се прави във вашата комисия, ние, например, можем да ви предоставим чудесна техническа информация, какви са различните оперативни модели, как те работят на практика и по какъв начин виждаме съществуващите мерки за мониторинг в държавите членки. По какъв начин можем да допълним, без да навлизаме в конфликт с рамките на съвета. Можем да помогнем без да се намесваме. Но мониторинг и някакви заключения по отношение на държави членки институции, аз не виждам това като роля на агенцията за момента. Благодаря, казва председателя. 11 въпроса имате възможност да зададете. Сега има ли колега от Европа за свобода и пряка демокрация? Знам, че няма, просто задавам риторичен въпрос. Добре, от тази група няма колега. Е, явно колегите намаляват с напредване на след обеда, както е всеки четвъртък. Ще продължим нататък. Може би ще е нечестно, някои колеги ще могат да зададат по-малко въпроси от други. но мисля, че е справедливо всеки да може да зададе своите въпроси. От новата политическа група има ли колега? Мисля, че не. Дамата току-що излезе. Аз знам, че щеше да се даде въпрос. Free anyone from there? Nope. Okay, so now Добре. Още не е дошъл а, вашия ред колега. Всъщност, сега ви давам възможност да се изкажете една минута от НП. Благодаря, ще бъда много кратък. По какъв начин може да помогнете на комисията на държавите членки да изпълняват указ... разпоредбите на а, хартата във връзка с традиционните а, малцинства, които имат сериозни проблеми, загуба на езика, загуба на идентичността. По какъв начин вие ще помогнете на държавите членки, на комисията да изпълнява това, което е записано в хартата? Чухме от комисията и дори от господин Тиберман, че това е въпрос, който трябва да се занимават европейските европейските държави, самите европейски държави. Не говоря за всички, но имаме други страни, при които нещата не се получават добре. Две минути за отговор. Благодаря. Мисля, че най-полезният отговор на вашия въпрос е да си припомним каква е, каква е ролята на агенцията за използване на харта на национално ниво всъщност нямаме голямо използване на хартата на национално ниво. Едва 14% въобще знаят, че тя съществува. Трябва да има конституционална рамка в държавите членки, така че на нея да могат да се опират организациите на национално ниво. В харта се говори за мълцинства по различни признаци. И всъщност именно тези групи ще могат да излекат полза в областите, за които вие току-що говорихте. 11 въпрос ще зададе госпожа Гомеш от Социалисти и демократи. Аз ще да ви задам въпрос във връзка с ролята ви, като не включва мониторинг. Но смятате ли, че вашата агенция ще може да ни предостави данни, подобни на европейския семестър, т.е. да се разгледа как се развиват бюджетите и същевременно какво се случва по отношение на човешките права, да речем в рамките на тройката. Говорим за основните права на европейските граждани. Две минути отново за отговор. Благодаря много, госпожо Гомеш. Да, кратки ми отговор е да, вярвам, че можем. Вярвам, че Агенцията за основни права ще приветства всякакви искания е, за информация, които включват използването на основните права като елемент във всяка тема, да речем във връзка с затягането на финансовата дисциплина и така нататък. Разбирам, че ви интересуват неща като многогодишната финансова рамка, но Основните права не са нещо, което трябва да бъде натикано във ъгъла. Те не могат да изчезнат, а трябва да бъдат част от всяка дейност на Европейския съюз, така че наистина приветствам вашето предложение, то е много конструктивно. Колеги, казва председателя, имам една идея. Задохме доста въпроса към нашия кандидат времето напредва. Знам, че скоро колегите ще трябва да тръгнат, така че това, което предлагам да направим с ваше позволение, за да бъдем справедливи към другите кандидати, защото поста е сериозен, трябва да имаме равнопоставеност, добри работодателски практики. Това, което аз си мисля, че ще ни помогне е следното. Ако колегите, които зададоха въпросите, поемат ангажимент да останат и за изслушването на другите кандидати, защото имаме много добри въпроси. И биха могли да направим точно същото и с другите кандидати. Дали смятате, че това ще е полезно? Точно също да направим и с следващите двама кандидата. Джудит и след това ще чуем другата колега. Щях да кажа, същото време е добре, обаче може би не е същите въпроси, защото кандидатите са отделни, все пак те са различни. Председателя, да, да, разбира се, въпросите може да са различни, но горе-долу си говорим за същото време, нали така? Да, говорим за същото време, горе-долу в тези граници ще се движим. Това ще помогне ли? Добре, чудесно. В такъв случай ще можем да приключим тук и няма да има повече въпроси. Щом ви се струва справедливо, чудесно. Благодаря на колегите за въпросите. Благодаря а, на господин Факхарди за неговото представяне. Благодаря ви за вашето търпение. So colleagues, let's now move to our next candidate, which is um, Ms. van der Laan, who will enter the... Следващия кандидат е госпожа Ван дер Лан. Yes. So we start with Peter, or, or we have to switch to Peter for the S and D. So one modification. Само едно нещо трябва да променим тук. Нали така? Само едно нещо. Hello. Miss van der Laan have to be very formal. okay. Госпожо Ван дер Лан, трябва да съм много официален с вас. Приветствам ви тук някой ви познават, вие сте бивш член на Европейския парламент. Това е нещо, което просто трябваше да кажа да е ясно, така че наистина ви приветстваме. Колеги, може ли да продължим напред? Както знаете, времето напредва. Вие самата сте бивш член на парламента. Четвъртък след обед, разбирате ме. Отново искам топло да ви приветствам при нас и ще ви предоставя малко информация за това как ще протече изслушването. Вие ще имате възможност да се изкажете в рамките на, 6, на 5 минути, извинявайте. И след това а, ще изслушаме 11 въпроса от колегите, горе-долу 11. Всеки от тях ще има 3 минути, за да зададе своя въпрос. След това вие ще имате една минута за отговор или 2 минути за отговор. Всеки път ще ви казвам колко време имате, за да не се притеснявате. Имайте предвид, че ще гледам строго за спазването на времето. Има превод, така че може да използвате какъвто език искате. Сега ще ви дам думата, за да направите своето представяне от около 5 минути. И след това колегите ще могат да ви зададат въпросите си. Заповядайте. Господин председател, уважаеми членове, за мен е удоволствие да се върна отново в комисията, в която работих 10 години като заместник председател. В тези дни след атаките от 9 септември ние трябваше да намерим нови мерки за сигурност, за да опазим своите основни права. Много неща се случиха в тази област включително и а, приемането на хартата преди 5 години, комисията продължи да се занимава с тази тема. Но, за съжаление, още не сме постигнали необходимите резултати. Има сериозен антисемитизъм, дискриминация срещу хора с увреждания, дискриминация срещу хора, а, малцинства, имаме реч на омразата и дискриминация възоснова на религия и происход. Хартата остава основно нещо в областта на основните човешки права и в следващите години тя ще ни е все по-необходима. Необходимо е да гарантираме своите политики, да спазваме основните права, да работим с фактите, да видим кое наистина работи и да използваме своите ограничени ресурси разумно, за да постигнем максимален резултат. Същевременно данните трябва да помогнат да имаме една приобщаваща Европа, в която няма дискриминация. Аз знам, че съм малко по-различен кандидат, защото бях избрана с мандат от 8 години. Някои смятат, че това е предимство, защото мога да свържа работата на Агенцията за основни права с това, което се случва и за това, че знам как да повлия на протеста. Според някои това е недостатък, защото съм с определена политическа окраска. На тези ще кажа, че агенцията може да бъде успешна само ако е политически неутрална и работи в рамките на законния установения си статут. Смятам да се напълно да спазвам това. Бях бях част от екипа на Висшия на един от върховните съди в Върховния международен съд и там нещата не бяха по-различни. Там доказателството беше онова, което определяше дали някой ще отиде в затвора или не. Ще оставим политиката на политиците, а ще им напомняме само единствено за правата рамка, в която трябва да работят и също времено ще им кажем къде са възможности да се подобри правосъдието за жертвите. Вие често се налага като членове на Либе да вземете бързи решения, когато има спешна ситуация, да речем ситуацията с мигрантите. Трябва да решите дали трябва да се инвестират нови средства за борба с дискриминацията или с антисемитизма. И когато това се случва, аз искам да съм тук при вас и да ви помагам с помощта на данни, да ви помагам да видите кое е наистина ефективно. Ние ще останем като агенция централен партньор на Европейския парламент, защото в следващите години трябва да има сериозна култура за спазване на основните права в целия Европейски съюз. Мисля, че моят опит ще ми помогне да свържем работата на Агенцията за основните права с политическата агенда, с политическия дневен ред, ще можем да се свържем с важни хора, които взимат решения като вас и ще можем да помогнем визията и отдалеността са нещо важно. Не трябва да забравяме, че не директора, управителния съвет в своето сътрудничество с различни заинтересовани страни е този, който избира приоритетите. Агенцията за основни права има нужда от сериозни партньори, за да избере тези приоритети, за да е сигурно, че ще можем да продължим да работим. Когато работих за, за Върховния съдя, отговарях за персонал от 90 човека. Представлявах съдебната власт по отношение на стратегически въпроси, включително оценка на риска. Създадох независим комитет за одит и оценка АФРА, Агенцията за основни права е толкова ефективна, колкото са ефективни нейните ресурси, финансови и човешки. И в заключение искам да кажа, че основните права а, могат да бъдат считани за нещо, което се а, е, подразбира или което е лукс за по-добри времена. Не е така. Това, което трябва да знае данакоплатеца, е, че средствата за финансиране на агенцията се използват за да се намират дългосрочни и ефективни решения. И за мен ще бъде чест да бъда част от тази институция. Благодаря, госпожо Ван Дерлан. Сега ще премина директно към въпросите. Първия въпрос е от госпожа Моника Холмайер от НЕП. Тя има право да зададе своя въпрос в рамките на една минута, а вие да отговорите в рамките на две минути. господин председател. Агенцията за основните права действа в множество различни области. Особено а, важна е нейната дейност в области на компетентност на други специализирани агенции. Т.е. има някои области, при които има припокриване и агенциите трябва да се договорят как точно да си съдействат. Как разглеждате възможността да се постигне съгласие с други агенции за преодоляване на припокриване на задължения, как може да се работи тематично с различни агенции, как може да се разделя работата между агенциите така, че всяка агенция да си върши работа. Максимум две минути имате за отговор. Благодаря много за, за въпроса. Що се отнася до сътрудничеството с различни агенции и различни институции, съвета на Европа и другите различни институции, ОИСР и прочие, се съсредоточаваме съвсем конкретно по, този, по елементите на сътрудничеството. Важно е да има споразумения, подписани с агенции като Frontex и EASO, за да се уточнява това сътрудничество. Имаме споразумения с тези агенции. Трябва да направим всичко възможно стратегията за основните права да бъде интегрирана в работата на тези институции. Полицията, полицейските академии трябва да предоставят съответното обучение по основните права. И именно това сътрудничество действително прави нещата ефективни. Трябва да видим как можем да добавяме стойност и да правим всичко възможно, да оказваме възможно най-голямо въздействие. Работим с Европейския парламент. Тук също има отдел, който се занимава с, с изследвания и трябва и с него да не се припокриваме. Това сътрудничество работи добре, но може да бъде подобрено в много различни области, за да може въздействието ни да бъде максимално. Благодаря. Извинете, че а, ви прекъснах, това беше грешка. Питър Милър от Социалистите и демократите има думата. Благодаря много. Госпожа Ван Дейлан, като си има предвид трудностите, с които се сблъскват ромите в много европейски държави, що се отнася до образованието, сегрегация, дискриминация на пазара на труда, дискриминация по отношение на жилищата. Какви са вашите цели във връзка с бъдещия ви мандат за стратегията за ромите? Как може на нея да издаде нов тласък? Благодаря ви много. Повечето цели вече са очертани в националните стратегии за интеграция на ромите. Основната роля на Агенцията за основни права не е да припокрива е, е, вършената работа, а да се погрижи държавите членки действително да изпълнят планетите си задължения. Това може да стане чрез постоянно наблюдение на ситуацията. Ролята на, на агенцията е свързана с анализи и оценки, защото прав сте, има какво да се прави. Има проблеми и с а, жилището, има проблеми с дискриминацията и е много важно ромите да получат достъп до всички свои права. Ролята на нашата агенция не е да задава нови цели, а по-скоро да работи с съществуващите цели, зададени вече от държавите членки и да проверява дали те се постигат, дали се работи за тяхното постигане. Да работим с местните общности, с ромските общности, да се види какво точно се случва там, на място, какво преживяват тези хора и какво функционира и какво не. Там, където има добри проекти, обещаващи проекти, а, които постигат добри резултати, трябва да се направи всичко възможно тези проекти да се подобни проекти да се прилагат и в другите държави членки. Тоест нашата задача е да очертаем функциониращите подходи, да се види как най-добре могат да се прилагат и от кого, за да се постигне максимален ефект. От Екаре думата има господин Юрек. Благодаря. Бих искал да задам следния въпрос. Як Заклада пани wykonywanie права? Въпросът ми е следният. По 14.4 от картата за основните права за възрастните хора – по-скоро за родителите, които се противопоставят на, информа... на предоставянето на ученици в училищата на информация за хомосексуалността. В Словакия има акции в училищата. Родителите се противопоставят на добавяне на подобна информация към учебната програма. Какво ще направите за защитата на правата на, този, на тези родители? Защото те имат своите права по член 14 от хартата. 14 член е правото на образование. Има яснота за правото на образование. Не е задача на Агенцията за основни права да определя какво се включва в учебната програма. Това би било надхвърляне на нашите правомощия. Но вашия въпрос е свързан с много важна тема, а именно възможността хората, които са хомосексуални или трансполове, или бисексуални, да се чувстват безопасно в училищата. Аз съм от една страна, където се прие в правото еднополовия брак и трябва да подчертая, че най-важното е, от гледна точка на равнопоставеността, децата, принадлежащи на тези групи в училище, да се чувстват в безопасност, да не бъдат излагани на насилие и на тормоз, защото нивата на насилие и тормоз срещу тези деца са непоносимо високи. Същото нещо се случва и с ромите. Не може, както и при ромите, всяка година просто да пишем доклади, че положението е лошо. А, трябва да се е, настои да има мерки за, за а, подобряване на положението. В Холандия има право, което се опитва да постигне това. Оттам нататък нашата задача като агенция за основни права е да следим това право прилага ли се и какво постига. И ако постига добри резултати, тогава трябва да насърчим и други държави в Европейския съюз да го прилагат. Следващият въпрос е от Сесилия Викстрем от групата АЛДЕ. Благодаря. В уводните си думи споменахте опита си като ръководител на кабинета на председателя на Международния наказателен съд и подчертахте, че тази ваша бивша позиция може да ви помогне за изпълнение на задълженията ви по позицията, за която кандидатствате. Можете ли да очертаете как точно този тип опит в една институция, която е принципно съдебна институция, може да ви е от полза, когато работите в Европейска агенция. Имате две минути. Благодаря. Вече споменах своя опит в управлението на Международния наказателен съд. Там служителите бяха изключително многообразни. Но това няма да го повтарям. Има други важни елементи. Международният наказателен съд е съдебен орган, който, както знаете, трябва да функционира в политически свят. Има голяма критика към него от Африканския съюз. Е, е, Каза се защо е, се занимавате с Судана, не с Сирия. Е, трябва да се каже тук, че това е избор не е на Международния наказателен съд, а на съвета за сигурност на ООН. Това е, просто има мандат. И по същия начин и Агенцията за основни права има мандат и трябва добре да се познава този мандат и да се знае къде са неговите ограничения. Това е когато една агенция действа в политическия свят. Друг важен въпрос, друга важна полза е а, мира и справедливостта и правосъдието. Много често се противопоставят сигурността и основните права, но те а, а, са двете страни на една монета. А, една и съща монета – и не може по никакъв начин да а, правим компромиси с едното за сметка на другото. В, наказател, в Международния наказателен съд 95% от служителите бяха специалисти по международно наказателно право. Аз обаче не бях такава. И е, установих с голям интерес – че а, може а, човек, който не е специалист в дадена област, да допринесе с други умения от външна област, като а, а, управлението, комуникациите и точно това а, възнамерявам, ако бъда избрана, да направя и в Агенцията за основни права, а, да допринеса максимално за спазването за работата на тази агенция. Улике Луначек от името на групата на зелените. Благодаря много. Добре дошла в тази комисия. Аз не бях в парламента, когато ви бяхте тук, така че за мен е удоволствие. Що се отнася до економическите предизвикателства и предизвикателства за сигурността, по някой път хората разглеждат основните права като едва ли най лукс, обаче се получава ситуация, в която някои държави членки и политици е, почват да разглеждат е, е, дейността на Агенцията за основните права като едва ли не нарушение на субсидиарността и се опитват да настоят някои важни въпроси да се разглеждат на национално равнище, особено що се отнася до равнопоставеността между половете, до дискриминацията срещу малцинства, до дискриминацията срещу ЛГБТ общността и хората ЛГБТ. Всъщност много важно е да се има предвид, че всички тези държави са подписали споразумение, подписали са всички харти, Агенцията за ООН, за правата на хората с увреждания, например, и така нататък, и така нататък. Това е станало чрез демократични процеси, с участие на националните парламенти, така че по никакъв начин е, не им се налагат стандарти отгоре, защото това са неща, които те сами са избрали. Разбира се, а, на място на терена нещата не винаги се виждат по този начин. Много е важно добре да се подбират фактите и елементите, които действително принадлежат към определен проблем. Като се очертаят фактите, достатъчно коректно, вече много по-лесно могат да се насочат и дейностите. Подчертават се фактите, очертава се кои държави и членки работят по-добре и как и защо. И оттам нататък нашата задача е да продължим да говорим, да продължим да убеждаваме и да действаме. И не сме сами. Има много организации от гражданското общество, организации на синдикатите, религиозни организации, които също се борят за основните права и а, те също помагат за нашите общи ценности като европейци. А, имаше... Сега от групата ИНФ беше даден знак, че искат да зададат въпрос, така че госпожа Мер, имате думата. Благодаря ви много. Госпожо Ванделан, преди няколко години вие казахте, че сте обезпокоена за ислямската общност извън холандското общество. Ако станете директор на Агенцията за основни права, какво ще е становището ви по този въпрос. Благодаря ви. Ние трябва да се притесняваме за всяка група, която не се чувства у дома си в Европа и не се чувства част от обществото и не прави никаква разлика за хората, които са с различен происход и продължавам да отстоявам това становище. Трябва да има интегриране на хората. Ние искаме да запазим многообразието в Европа, всеки да може да бъде такъв какъвто иска да, да бъде, да се уважават а, а, религиите, трябва да се уважават основните права на всички и всички да могат да се ползват от тези права. Разбира се, че има разлики. Има антисемитизъм, има антиисламизъм, има доста дискусии, които се водят, но работата на агенцията не е да подрежда всичко това по приоритети, а да гарантира спазването на основните права на всички. Госпожа Холмайер иска да зададе допълнителен въпрос. Моника, имате думата. Вторият ми въпрос се отнася до най-чувствителната, най-уязвимата група в нашето общество, именно децата. Новата интернет-технология създава нови възможности за атакуване на децата. Има увеличаване на случаите на малтретиране на деца по интернет, как можем да действаме превентивно, как можем да дадем нужните възможности на полицията да се справи, като време държим сметка за спазването на дан, запазването на данните в интернет е, и а, как ще работите в рамките на Агенцията за основните права, а, като гарантирате правата на децата и а, също защитата на личните а, данни. Ние трябва да направим всичко по силите ни, за да можем да защитим децата. Всеки има право на неприкосновеност на личния живот, е, но това не трябва да се използва като извинение, за да се укриват престъпления срещу деца. Има доста въпроси, свързани с е, неприкосновеността на личния живот, е, защитата на личните данни. Имаме орган за защита на личните данни в Европейския съюз и ние трябва да работим заедно по различните аспекти. Задачата на агенцията отново трябва да бъде да споделя най-добрите практики. Може би има държави, които са справили по-добре за постигането на нужния баланс между личното пространство и защитата на децата. Гаранциите, които са на лице, трябва да се прилагат на практика. Не става дума за ново законодателство, а това, което съществува вече да се прилага както трябва. Ние сме готови да ви подкрепим с данни, когато се забележи увеличаване на атаките срещу деца при използването на интернет, да бъдете запознати с това, за да можат политиците да вземат нужните мерки, без да чакаме 4-5 години, за да осъзнаем, че имаме проблем. И последният въпрос ще бъде от Питер Нидермилер от името Питер вместо теб, Ана. Питер. Благодаря. Госпожо Вин Вандерланд, като се има предвид ситуацията в някои държави членки, за мен поне е ясно, че сегашният механизъм за върховенство на закона не е достатъчен. Как гледате на идеята да се осъществи задълбочен мониторингов процес относно спазването на демокрацията, върховенството на закона и основните права в тези страни? И прилагането на този механизъм за изпълнението на копенхагенските критерии след приемането им вече в Съюза. Смятате ли, че подобен механизъм би могъл да действа добре? Благодаря ви. Когато работих по копенхагенските критерии в кабинета на комисаря, както и по въпросите на демокрацията, върховенството на закона, беше ясно, че е възможно да се прави такъв анализ по отделните държави. Такъв анализ се правеше на времето, но разбира се за по-малко на брой държави членки. Прилагането на крайното решение, предвидено в член 7, знае, че в парламента има мнозинство за прилагането на механизъм. Европейската комисия има нова рамка също. Реалният въпрос е дали ще се постигне политически консенсус да се направи подобно нещо. И това не е решение, което може да се вземе от директора на агенцията. Ако се промени и разшири мандата, тогава агенцията трябва да е готова да работи, стига да имаме нужните ресурси. но считам, че има вече много информация, която е на лице. Можете да използвате различните доклади и да изготвите сами своите доклади за отделните страни. Например, аз съм работил подобно нещо, за да изготвя такъв доклад за Словения и престъпленията от омраза. Съветът на Европа изготвя доклади, има специализирани доклади на ФРА, има доклади от други институции, така че има много информация, която е на лице и много може да се направи. Ако решите, че е необходим нов механизъм, тогава Агенцията за основните права ще е готова да работи заедно с вас по този въпрос. Благодаря ви, госпожа Ванделан. Благодаря ви за дадените отговори. С това приключваме вашето изслушване. Благодаря на колегите, които зададоха въпроси към госпожа Вандерлан. Сега искам да приветствам с добре дошла. Um, така, колеги, приветствам с добре дошла госпожа Бранс Керис. Тя вече е да вземе мястото си. thank colleagues again for their um, patience and participation at this late. Uh... Благодаря ви за участието в този късен следобед ден, следобед в четвъртък. Благодаря на всички, които останаха до този час. Добре дошла, госпожа Бранскерис. Готова ли сте? Искам най-напред да ви дам информация как ще протече изслушването. Вие като кандидат ще имате възможност да, направите встъпително изказване. Седнахте малко по-далече от другите кандидати от мен, но може би е разумно. Получавате допълнителни точки за това. Но нека да ви запозная как ще, се, как ще протече изслушването ще имате възможност за встъпително изказване от не повече от 5 минути. След това ще изслушате въпроси от депутатите. За всеки въпрос ще има по една минута за поставяне на въпроса и две минути за отговор на въпроса. Ще бъдем изключително строги с спазването на времето, така че моля ви да ни просрочвате тези е, лимити. Може да говорите на езика, който изберете, но не говорете твърде бързо, тъй като е необходимо по-спокойно изразяване за нуждите на превода. Имате думата, госпожо Керис. Благодаря, господин председател. Радвам се, че настъпи най-сетне този момент. Искам да се спра на пет основни неща в моето встъпително изказване. Първо, за хартата на основните права това е като визия за това как ценностите на Европейския съюз могат да бъдат приведени на езика на отделни принципи, които да ръководят действията ни в спазването на основните права. Създаването през 2007 на Агенцията за основните права е израз на ангажимента всичко това да се превърне в оперативна реалност. ФРА е една новаторска нова агенция в областта на човешките права. Преди това имаше различни разглеждания на въпросите на основните права, но агенцията въведе мултидисциплинарен подход в дейността си. Тя е една от ценните институции, която следи как се спазват договорите и конвенциите и иска да помогне на държавите членки и европейските институции да формират политики на базата на доказателства, събрани от агенцията, анализирани от нея, по която е, е направила своите препоръки и изготвила становища. Защитата на основните права изисква да се обърне внимание на приоритетните аспекти. Вие във вашата комисия и неотложните въпроси, които сте разглеждали напоследък, забелязвате, че избора на приоритети на агенцията е в общия ни интерес – както по успешните въпроси, както миграцията, наскоро въпросите на убежището, на незаконната е, миграция, също престъпленията от омраза към уязвими групи от населението. искаме да се фокусираме върху дългосрочните аспекти в агенцията, в областта на борба срещу дискриминацията, приобщаването на ромите, правата на лицата с увреждания, правата на децата, достъп до правосъдие и прочие. Ние трябва да държим сметка на това какви са потребностите на заинтересованите страни, не просто да реагираме на възникнали ситуации. Трябва активно да се види какви са слабостите към момента какво липсва в законодателната уредба. На стратегическо ниво интегрирането на въпросите на основните права в всички политики изисква разработването на стратегии, така както се прави напоследък и там основните права са сред важните аспекти, които са включени. и агенцията може да предостави експертни знания, информация, да обедини различните елементи, за да гарантира последователност и цялост на подхода. Агенцията е независима, но тя трябва добре да подбира приоритетите и да работи в сътрудничество с всички основни участници в процеса, като участва, както и се вслушва в мнението на другите. Институциите на Европейския съюз, държавите членки, агенциите, независимите институции по правата на човека, органите, които се занимават с въпросите на равенството. Също НПО, академичните среди, професионалните организации – Необходимо е да има добро сътрудничество с външни организации, като Съвета на Европа, ООН, ОСР. Реално сътрудничество, не просто провеждане на срещи и заседания, а да има едно целенасочено сътрудничество момента е, е момент на промяна, има нов парламент, има е, нова комисия. Съветът също заяви, е, че е силно ангажиран с правата на човека. Съжалявам, казва председателя, но просрочихте времето си. Съжалявам, че трябва да ви прекъсна, но трябва да съм много строг с времето. Благодаря ви. И така, първият въпрос е една минута от НП, госпожа Холмайер. Äh, Смятате ли, че вече има постоянна рамка по отношение на човешките права, за да може да се справим с нарушенията в областта на дискриминацията, и основните права или има някакви празнини в нашето законодателство? Ако да, какви са те? Вие като директор как ще се фокусирате да се повече върху това да се справим с тези трудности, за да можем да гарантираме, че се спазват правата на гражданите в ежедневния им живот и какво ще да направите, за да сме сигурни, че на практика тези права се защитават. Благодаря. Отговорът трябва да е в рамките на две минути. Мисля, че наистина можем да бъдем горди в Европейския съюз за това, че имаме е, много силна рамка, която също така е свързана с е, рамката на ОНЕ, но и хартата е нещо много важно в борбата с дискриминацията. Видяхме, че имаме обаче проблеми с изпълнението на съществуващите директиви. Това е валидно и за други е, директиви. Една от тези празнини, за които вие говорихте, е всъщност много дългото време, което ни отне да приемем хоризонталната директива. Дискусиите, които трябва да бъдат проведени в парламента, наистина трябва да се базират на наблязаните празнини. По отношение на агенцията, аз смятам, че тя има двойна роля. От една страна трябва много силно да се фокусираме върху изпълнението, както знаем, това е един от основните проблеми. Рамката, правната рамка е силна, но това не се превръща автоматично в закрила на място и то особено на най-уязвимите групи хора. Много често те дори не знаят, че имат права или всъщност не знаят по какъв начин могат да се възползват от тях или как да намерят начин да се защитят. Затова Агенцията за основните права трябва да предостави доказателства, да събира данни, да провежда проучвания и а, да дава добавената стойност на данни, които по-рано не са съществували. И това е и при събиране на настоящата информация и превръщането в полезен инструмент. Благодаря, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател искам да задам въпрос по отношение на хомофобията. Комисар Юргова каза, че ще е, бъде публикувана стратегия за групата ЛГБТИ. И отново, от, и отново от парламента искаме това и за съжаление смятаме, че това е необходимо, като се е, вижда сериозния брой случаи на дискриминация и дори нападения срещу членове на тази група. За да се разработи стратегия за групата ЛГБТИ, какво смятате вие, че трябва да се направи и какво можете ви да дадете като своя принос за засилване и подобряване на една такава стратегия? Благодаря. Наистина темата е много важна и то от много години, в момента струва ми се вече се а, набира скорост темата в Европейския съюз, но всъщност и извън Европейския съюз, както показват данни от други страни, определено трябва да има взем, определено трябва да се излезе с политика, но това не е ролята на Агенцията за основни права. Агенцията за основни права е излезнала с сериозна информация, която показва това, което чуваме от групата на жертвите и това, което често се обсъжда в гражданското общество, че наистина има такъв сериозен проблем. Става въпрос за антидискриминация. Там знаем, че законодателната рамка не е напълно завършена. Същевременно по отношение на престъпления от омраза и реч на омраза може да се види приноса на Агенцията за основните права. Ние продължаваме да даваме своя принос, защото показваме каква е реалността. И всъщност ефективни политики могат да се изготвят само възоснова на доказателствата, които виждаме от реалността. Тук виждам ролята на агенцията. Другата част която е свързана и с предишния аспект, а именно двойната роля на агенцията. Агенцията може да анализира конкретно къде са недостатъците на правната рамка по отношение на равнопоставено третиране и защита на хората от групата ЛГБТИ. Разбира се, анализа не е единствения начин, но ще помогне за създаване на инструментите, които ще помогнат за взимането на решение от съответните лица. Следващия оратор, благодаря. Ще повторя въпроса, който зададох и по-рано. Не мисля, че ме чухте. Кой по-рано, защото зададох този въпрос на предишния кандидат. Става въпрос за част от хартата за основни права, където се застъпват въпросите свързани с родителите и правата на образование на техните деца. Става въпрос за учебна програма, при която се предвижда да се учи в училище за хомосексуализма, а, учи... а родителите в поне две страни на Европейския съюз – са протестирали в Харватия и в Словакия. В тези страни имаше национален референдум и обществото каза какво мисли и се изказа против а, такова общо образование. Има семейства, които искат а, да защитят своите деца. А, какъв би бил отговор на агенцията според вас? Две минути имате. Да, наистина трябва да се отчитат всички мнения, да се чуят всички гласове по отношение на свободата на словото, което ние, слава Богу, имаме в Европа. Трябва да се проведе и сериозен диалог. Струва ми се обаче, че точно в тази област можем да видим, че въпреки противоречията има развитие през годините когато се обяснят правата на хората, въпреки силния е, аргумент за това какви са задълженията и правата на родителите и как те могат да повлият на това, което се учи, можем да видим, че правата на хомосексуалистите и групата ЛГБТ всъщност са част от общите човешки права и трябва да бъдат спазвани. Средата, в която децата се обучават, трябва да е отворена, т.е. тя трябва да е отворена за съществуването и приемането на всички, включително и малцинствени групи. По отношение на ролята на Агенцията за основни права, въобще не мисля, че ролята на Агенцията е да отиде освен ако от нея не се поиска това, и да се каже какъв вид законодателство и практики възоснова на законодателството трябва да съществуват. Въпреки това, примерите от добра практика в други страни са нещо, което ние от Агенцията за основни права можем да съберем и те трябва да бъдат разглеждани в контекста на тези много сериозни ситуации, за които вече споменах в някои държави групи, а именно сериозната дискриминация на тази група в някои страни. Става въпрос за а, насилие, а, унижение и така нататък. Благодаря. За групата Алде Сесилия Викстрам. Благодаря. Решението за назначаване на следващия директор на Агенцията за основни права ще бъде взето от управителния съвет на агенцията. Вие сте част от този съвет вече 5 години и през последните години си говорим за освобождаването на отговорност във връзка с бюджета на агенцията. Имаше сериозен проблем и имаше обвинения, че са възлагани договори на неправителствени организации, които се ръководят от членове на управителния съвет. Може ли да ни кажете малко повече за това какво се случи с тези притеснения и по какъв начин вие от управителния съвет се справихте с проблема? Какво смятате по отношение на прозрачността на агенцията, нейната отчетност и има ли някакви някакъв опит, който сте е, придобили вследствие на е, това, което се случи. Благодаря, казва ораторката. Това е много важен въпрос, защото стигаме до въпроси, свързани с управлението. Финансовото управление на управлението като цяло. Е, наистина имаше въпроси, включително и с мен. Аз бях директор на една организация в Латвия, която всъщност спечели договор за като, като подиспълнител на а, нашата агенция. Преди няколко години се случиха тези неща и струва ми се тогава процедурата вече беше прозрачна в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Разбира се, всички членове на управителния съвет попълват декларация за конфликт на интереси и казват какво се случва при тях. Аз също, аз направих същото. И към този момент аз нямах никаква роля. Нямах роля при написване на предложенията и човек, който се занимаваше с това е лице, с което аз не съм имала контакт. Смятам, че спазването на правилата за прозрачност е от изключително значение, както и на правилата за отчетност. Очевидно, Ролята на парламента е да задава въпросите и да види дали въпросите, отговорите, които получава на тези въпроси, са удовлетворителни. Аз вярвам в твърд курс на управление. Мисля, че понякога човек може малко да се фрустрира от времето, което му отнема да спазва всички правила и да се съобрази с всички управленски инструменти, които трябва да се прилагат. Също времено обаче те са от изключително значение за всички нас, но най-вече за една агенция, която е толкова деликатна по отношение на своята работа, каквато е Агенцията за основните права. За да може всичко това да се избегне, трябва да има пълна прозрачност. Благодаря. за зелените, Джудит, заповядай. Благодаря, господин председател. Тъй като вие бяхте председател на управителния съвет на агенцията, вие вероятно често сте си мислили по какъв начин може нещата да се случват различни, как агенцията влиза във връзка с останалите политически елементи в Европейския съюз. Има други мнения в Европейския съюз, да речем национални доклади. Има също време от държави членки, които примерно не са доволни от работата на, на Агенцията за основни права. Видяхме дори блокиране на работната програма на вашата агенция преди няколко години. От тази гледна точка, какво бихте направили вие като нов директор на агенцията или какво не бихте направили? Къде виждате своето място в тази политическа игра? Благодаря. Мисля, че а, въпросът е много деликатен кой, и той изисква много добра преценка от страна на директора и на управителния съвет на агенцията. Агенцията е независима и това е необходимо, за да може да си върши работа в областта на основните права. Също времено обаче това е агенция, която не взима политически решения. Тези политически решения се взимат от вас и от държавите членки. И който и да бъде директор, който и да бъде част от управителния съвет, трябва да се съобразява със своя мандат и компетенции. Това има връзка и с дебата, който наистина е много интересен, за възможната роля на агенцията в, по отношение на мониторинг на конкретни страни. Мисля, че не трябва аз да имам точно становище дали това трябва да се случи или трябва да бъде спряно. Същевременно, след като казах всичко това, мисля, че в съществуващия мандат на Агенцията за основни права е, има следното нещо. Трябва да се предоставят съпоставими данни, което означава, че се събират данни от всичките 28 държави членки и се съпоставят. Данните се представят по различен начин, защото фокуса е на европейско ниво и начинът по който се прилага законодателството. Въпросът е да че това вече съществува, може да бъде, дали може да бъде използвано проактивно или може да се прави по по-различен начин, да речем, примерно, партньорски преглед и така нататък вече е отделен. Важно е за вас да знаете, че, както споменах и във въведението си, има други институции и агенции, които се занимават с спазването на основните права в рамките на ООН и на Европейския съюз. Има и много информация, която може да бъде използвана. Благодаря, казва председателя. Госпожа Смирхов. Госпожа Холмайер отново? Не. За малко да получите награда за най-много зададени въпроси. Днес не. Е добре. Давам думата на колегата. Благодаря. Всяка година чета докладите на Агенцията по основните права, но нито веднъж не съм видяла анализи за дискриминация срещу хора, принадлежащи към традиционни национални младсинства. Не знам защо е това е така, защото има такава дискриминация и в ежедневието и в законодателен план. Има ли възможност държавите членки да изпълняват а, своите а, обещания във връзка с пост-копенхагенските критерии. Имате до две минути и се да отговорите на този въпрос. Въпрос, който е важен и за мен. Аз съм работила по правата на хората от националните младсинства. Знаете, че националните младсинства се споменават не само в картата, но и в многогодишната финансова рамка и националните младсинства се споменават именно във връзка с усилията за борба срещу дискриминацията. Знаем обаче, че няма конкретни нормативни актове, които да са задължителни и начина по който можем да действаме в тази област това е големия проблем. И аз като ам, гражданка на Латвия и Швеция много добре знам, че копенхагенските критерии имат предвид правата на хората, принадлежащи на национални малцинства но а, същевременно за старите държави и членки това не е така. Не виждам а, възможности за конкретни права за наблюдение. Не има доклад от Агенцията по основните права, а, който включва и въпроса за националните мълцинства. А, подаване на информация, която съществува и разбира се въпроса за това как тази конкретна многогодишна рамка и различните елементи, включени в нея, могат да бъдат използвани по някакъв начин при събирането на данни, при събирането на информация за въпроси на място. Последният въпрос ще бъде зададен от госпожа Лористън. Благодаря. Моят въпрос е свързан с предходния въпрос, но не става дума за младсинствата, а за мигрантите. Започнахте с тази важна тема – миграцията, търсещите убежище. Какво може да се направи, за да се включи въпроса за миграцията като елемент от всички на европейски политики? какви са най-големите предизвикателства и какво може да направи агенцията с основните права. Да, действително темата е изключително а, актуална и по нея трябва да се действа а, спешно. Миналата година на годишната конференция на Агенцията по основни права се обърна внимание на тази тема, използваха се анализите на агенцията да се вземе предвид в случващото се в системите за търсене на обежище, приложението на практики и положението на нередовните мигранти. Така изглежда, че стратегиите, които се разработват по-настоящем и на национално равнище и на европейско равнище ще дадат възможности на Агенцията за основните права да наблюдава случващото се в областта, разбира се, във връзка с работата и на останалите агенции, действащи в тази област. Та или иначе има какво да се направи. Агенцията може да предоставя допълнителна информация, допълнителен анализ на положението на място, така както е правила и до тук, да продължи да следи информацията и много по-систематично да я включва при разработването на тези големи стратегии, които имат за цел да са всеобхватни, да вземат преди всички европейски въпроси, но както добре знаем, доста често се оказват леко фрагментирани и по някакъв път дори отива, се връщат назад от предходни развития или пък не си пазват достатъчно добре, така че агенцията може да изиграе важна роля за координирането на съществуващата информация, събирана от различните институции. Благодаря преди да освободя госпожа Гранс Скерес. Мога, нека да благодаря на всички посветени членове на комисията Либе, които останаха тук, за да обсъдим темата. Без вас нямаше как да проведем това изслушване, без вашите отлични въпроси. Днес, четвъртък след обед, имахме изключително важни теми. Днес след обед, четвъртък и благодаря на депутатите от Либе за това, че работиха активно. Благодаря ви много. Приятен уикенд. На 2 юли ще гласуваме. Ще се определи тогава по какъв ред. Благодаря. Госпожа Пранскерес, с това приключва вашето изказване. Благодаря ви, колеги.